Jest chyba dla nich? Okej. Okay. Proszę Państwa, otwieram nasze specjalne. Dami i господа, започваме извънредното заседание. Имаме изслушване по Европейската инициатива на гражданите. Прекратете ви секцията. Това събитие е съорганизирано от Комисията по петицията, Комисията по околна среда и Комисията по промишленост, както и Комисията по земеделие. И така, дами и господа, искам да ви припомня, че Европейската гражданска инициатива е създадена по регламент 211 от 2011 година. Целта е да се създаде една платформа за гражданите на Европа, които да се обръщат към Европейската комисия, да предлага законодателни идеи и да искат е, комисията да предлага законодателни инициативи по въпроси, които са в европейска компетентност. Ние с това за тем łatwym и ще виждаме pod uwagę, Но това не е толкова лесно. Това не е лесна задача. Особено имайки предвид, че трябва да се създадат, поне, да се, извинете, съберат поне милион подписи от поне 7 а, държави членки, за да може Европейската комисия да се вгледа в тази гражданска инициатива. Имайки предвид а, всичко това, бих искал да поздравя организаторите, представени от господин Андре Менаш, господин Джани Тамино и господин Клод Райс. Те представляват съорганизаторите. Това е третото изслушване по тази тема. Всъщност, преди това имаше и други изслушвания, които бяха на други теми. Едната беше един от нас, следващата беше право на вода и третата сега е, е спрете вивисекцията. Добре дошли на нашите експерти. Първо господин Грик, е, председател на Американци за е, прогрес в медицината, АФМА. Госпожа Баре Синуси, професор в Института Пастьор и лауреат на Нобеловата награда през 2008 година за медицина и физиология. Много се радвам, че сте тук. Госпожа Макайвър, член на Humane Society International. Както споменах по-рано, днешното изслушване е организирано с съдействите на комисиите 5 и МВИ ИТРЕ. Ще имаме представители и на Европейската комисия сред нас. И така, добре дошли също така на госпожа Мацола, която е заместник председател на комисията по петициите, господин Юрки Катайнен, заместник председател на Европейската комисия, и господин Карл Фалкенберг от Генерална дирекция околна среда, генерален директор. Преди да дам думата на организаторите на днешното изслушване, е, бих искал да кажа няколко думи. ще кажа две неща, свързани с европейската инициатива, а, извинете, гражданска инициатива. Използването на животни при научни изследвания е единия елемент от въпроса. След това а, допринасяме ли за най-добрата рамка за научни изследвания с използването на животни. Добра идея е да помислим дали директивата блокира влизането в сила на нови научни модели, които ще доведат до това да не се използват животни при научно-изследователска дейност. Или изследвания с минимално използване на животни. Друга идея трябва да се погрижим и за здравето на животните. Ще помоля ораторите наистина да спазват времето, което им е заделено, тъй като 18.30 трябва да приключим. Ще дам думата на заместник-председателя на комисията по петициите Uh, Благодаря, председателю. Както поискахте, ще се опитам да бъда кратка. Като заместник председател на комисията по петициите, много се радвам. За мен е чест да бъда тук и да кажа няколко думи по този въпрос. Опитът ми показва, че хората бъркат гражданската инициатива с процедурата по петиции в Европейския парламент. Двете процедури са много важни, но текат по различни начини и е важно да подчертаем разликата. Комисията по петициите играе пряка роля в овластяването на европейските граждани. Дори едно отделно лице може да подаде петиция – в времена, когато европейците се чувстват откъснати от е, вземането на решение на европейско ниво, правото да подадеш петиция е нещо задължително. Голяма част от гражданските инициативи, които се отхвърлят от Европейската комисия, защото не предлагат нов законов акт, нито пък искат промяна на законов акт, също биха могли да бъдат изпратени до парламента и да бъдат допуснати за разглеждани е, гражданската инициатива е много добър инструмент, но има някои слабости. В момента преразглеждаме регламента и се надяваме да се възползваме от тази възможност, за да е, поправим правната рамка. Вече няколко години имаме опит с тази гражданска инициатива и виждаме, че има бюрократични отежнения. Комисията по петиции се занимава активно с тази тема Искаме този инструмент да бъде много лесен за ползване от гражданите и максимално ефикасен. По темата днес са поступили две петиции. Те са свързани с премахването на вивисекцията и промяна на европейското законодателство по въпроса. Вивисекцията и използването на животни в експерименти са тема на дебат във всички държави членки, както и в институциите на Съюза. Това е много емоционален въпрос и мнозина, включително и аз, имаме много категорични мнения по въпроса. Тази инициатива доведе до много дебати, повдигна въпроси, свързани с процедурата, валидността и надежността на научните изследвания, които проистичат. Директива 2010-63 е, е транспонирана и влязла в сила. Тя замени предишна директива, която бе от 86-та година. Разбирам какви са безпокойствата около тези въпроси. Те са повдигани многократно и тук се повдигат от тази инициатива. Комисията по петициите ще информира подалите тези петиции за това какво е позицията ни след това изслушване, както и позицията на Европейската комисия. Тя ще стане ясна с изказването на господин Катайнен. Благодаря, казва председателят. Давам думата на господин Катайнен, заместник председател на комисията. Благодаря ви, дами и господа. Благодаря ви за това, че организирахте това изслушване по темата Европейска гражданска инициатива. Успехът на тази инициатива при събирането на 1 милион подписи, които подкрепят инициативата, отново доказва, че Европейската гражданска инициатива има свое място в структурата на Европейския съюз. Това е третата европейска инициатива след право на вода и един от нас миналата година, които успяха да постигнат впечатляващ резултат от стартирането на новата, новия инструмент за приобщаваща демократично участие през април 2012 година. Нека кажа няколко думи за гражданската инициатива и след това ще говоря по самото изслушване. Комисията прие на 31 марта доклад, който оценява първите три години от прилагането на този нов инструмент – Европейска гражданска инициатива. Смятаме, че процедурата, така както е заложена в регламента по гражданската инициатива, работи. Смятаме обаче, че все още има място за а, усъвършенстване на работа, особено що се отнасят до данните, които са необходими, когато се подписва тази инициатива в отделните държави членки, сроковете по процедурата, както и събирането на подписи онлайн. Комисията би, би искала тази, е, този инструмент да, да работи добре, тъй като е убедена, че по този начин гражданите ще се свържат отново с институциите. Очакваме през едните месеци под шефството на заместник председателя Тимерманс, в отношенията си с другите институции, заинтересованите страни, да обсъдим как да подобрим функционирането на този важен инструмент. За това също така се радваме, че Европейския парламент подготвя доклад по собствена инициатива в отговор на доклада на Европейската комисия и също така, че съветът е започнал да обсъжда този въпрос. Един е, от въпросите, който се повдига в този доклад е, е, че е необходимо да се чуват различни гласове по време на публични изслушване. Трите месеца, които са необходими на Европейската комисия да вземе решение по инициативата е много кратък, а публичните изслушвания са единствената възможност да се съберат идеи на онези, които са за и онези, които са против инициативата. Днес, е, освен организиралите инициативата, които са основните действащи лица в тази процедура, ще имаме също така възможността да изслушаме становищата на трима експерти по темата. Те са поканени от Европейския парламент. Това е нещо ново и ние се радваме, че има такива новости. Надяваме се това да се превърне в обща практика за бъдещи изслушвания по този инструмент. Затова много благодаря отново на организаторите на този форум от името на Европейската комисия. Високо ценим инструмента гражданска инициатива по този чувствителен въпрос. Това е една възможност Европейската комисия да прецени дали всички усилия на ниво Европейския съюз са направени, са положени, за да се постигнат целите на договора. Организирахме няколко срещи, едно отделно заседание, като идеята е да видим какви са проблемите с директива 2010-63 за защита на животните. Очакваме с интерес този дебат, който ще насочи нашите усилия да изградим свой отговор. Подобно на предишните изслушвания, комисията и днес ще слуша и ще си записва идеите на депутатите, организаторите и експертите. Генерален директор Кал Фалкенберг от Генерална дирекция околна среда след няколко минути ще каже какво а, се случва по отношение на директива 63 от 2010. Целите, правната рамка, как се прилага тя, но през останалата част ще си отбележим отделните позиции, които са изразени днес след обяд. Ще слушаме внимателно всички аргументи, които са представени и ще се намесваме единствено и само, ако има нужда от някакви пояснения. След това изслушване, имайки предвид различните становища и аргументи, Европейската комисия ще излезе с официален отговор на гражданската инициатива Прекратете ви секцията. Очакваме това да бъде направено на 3 юни, за да можем да влезем в рамките на тези 3 месеца, които ни задължава да отговорим регламента. Благодаря ви за вниманието. Мисля, че пришед час. Благодаря. Благодаря ви, господин заместник председател на комисията. Сега е време да дадем думата на организаторите. Те ще ни представят самата инициатива. Господин Тамино и господин Райс ще представят инициативата съвместно. Thank you. Eh, parlerò in italiano per usare... Говоря на италиански, за да се възползвам по-добре с, от, от термините. Ще използвам родния си език. Ще започна от едно становище. Много често чуваме да се казва, че въпросът за експериментирането с животните е един въпрос, който е свързан с етични проблеми и защита на животните. Нашата цел като организатори на тази инициатива са да се опитаме да видим дали използването на животни в експерименти е полезно за целите на човешкото здраве. Тоест, основната ни цел е да си зададем въпроса дали днес, научно погледнато, използването на експер... експерименти върху животни гарантира здравето на европейските граждани. Какво ще отговорим ние? Ще кажем не, това не е така. Но не казваме само ние това, казват го много учени, много метаанализи, които са направени и които показват как много оценки върху всички научно, научни изследвания върху животни показват, че имаме много случаи, в които нямаме кореспондентност върху данните, които са получени от животните и след това данните от хора. Казваме също така, че не може да се използва едно животно като модел за друго животно. Ако погледнем гризачите и ако погледнем мишката и плъха, ще видим, че съответствието на данните между плъх и мишка са под 50%. Е, половината случаи нямаме съответствие дори при тях. Как можем да си представим тогава, че можем да екстраполираме един резултат, който е получен върху мишка или върху плъх, за хора. Помислете си, те дори помежду си не съответстват. Ето това е проблема. Освен това, ако установим, че данните за мишката отговарят а, на човека, но не това за. А, това, а това от плаха не съответства, то тогава кое ще е валидно? Трябва да направя експеримент с човек, за да установя, не зная кои данни да използвам. Тоест, експериментите с животни всъщност не дават никаква задължителност на резултатите, когато говорим за лекарства, които се ползват за хора. Не дава гаранция също така и по отношение на токсикологията. Нека да помислим за регламента РИЧ който пред използването на животни не гарантира на гражданите, а, че данните са верифицирани и тези субстанции за тях не са токсични. По-специално, ако погледнем този регламент РИЧ и искаме да получим данни за мутогенност, канцерогенност върху гризачите, тогава трябва да имаме лаб... определен огромен брой лаборатории, определен брой години над век, за да можем да анализираме тези 20 000 субстанции, които са изброени. А знаете, че те са много повече от 20 000. Така че не можем да гарантираме по този начин здравето на гражданите. Трябва да намерим методи, научни методи, които да са валидни, да са адекватни, за да отговорим на потребностите, които са заложени в договора, свързани с здравето на гражданите, на потребителите, е, околната среда и защитата на животните. Но всички тези аспекти, взети заедно, са всъщност въпроса, който трябва да разгледаме. Затова да идва и тази инициатива. Събрахме толкова много подписи от европейски граждани, точно поради тази причина. Между другото, повече милиони 300 хиляди са тези подписи, имайки предвид, че имаше такива, които бяха отхвърлени по различни мотиви. Та, всичко това идва от е, осъзнаването на факта, че днес, ако погледнем здравето на европейския гражданин, няма съответствие между научните изследвания, които са направени и нивото на защита. Как така имаме дегенеративни заболявания, които се увеличават? Как така туморите при децата се увеличават? И в същото време сме задължени да гарантираме тяхното здраве. Трябва да се намесваме. Така че използването на данни от експерименти с животни не даде никакъв адекватен отговор на тези въпроси. Това, което искаме днес ние е да се даде яснота дали може да има прогностика след експерименти с животни и какво ще се случи при хората. Ние поставяме въпроса, съществуват ли валидни е, научни методи. Да, но е добре е, в сравнение с миналото да инвестираме повече средства, за да бъдат те по-валидни и по този начин да гарантираме адекватна възможност в лабораториите, да има методи, които да са валидни, надежни, сигурни, които да могат в краткосрочен план да отговарят на потребностите, които са предвидени в нашия договор. Ако нашият договор предвижда гражданите да имат гаранция, а експериментите с животните не гарантират здравето, то тогава искаме адекватни научни изследвания в тази посока. След това Голямата част от методите, които се използват при експерименти, които са описани в литературата, трябва да бъдат преоценени, за да могат бързо да бъдат валидируеми. Направихме един файл, който вече изпратихме на Европейската комисия, който, между другото, ще дадем на всички депутати, където изброяваме стотици данни, научна библиография, които подкрепят нашата теза. Става дума за невалидността на експериментите с животни, непредвидимостта, възможността да се използват методи, които ще заместят тези. Когато говоря за заместващи методи, нямам предвид методи, които използват по-малко животните. Не, имам предвид методи без да се използват животни. Аз знам, че при едно такова изслушване нямаме възможност да направим научно изказване за 5-6 минути. Но това, което искахме да направим пред вас е да съберем цялата тази документация, да ви я дадем на разположение на вас в парламента, на Европейската комисия, за да стане възможно да се обърне внимание и да се види дали съществува по-валиден метод, за гарантиране на а, здравето на гражданите и за използване на истински научни методи, що се отнася до токсикологията и що се отнася до фармакологията. По принцип, също така, големия е брой случаи, в които нормите в Съюза говорят за ползване на животни. Например, пестицидите, биоцидите, хранителните добавки и така нататък. Тоест, това, което искаме, е всичко това да бъде преразгледано, да бъде променено, за да може да се даде по-голяма сигурност и защита на европейските граждани. Пани Райс, czas Господин Райс, имате думата. Oui, euh, bonjour. Благодаря. Добър ден на всички. Благодаря за поканата да участваме в този дебат, който буди толкова противоречие. До момента имаше е, законова рамка. После имаше промени в законодателството след, след Лисабон. Аз моята презентация на английски, за това ще ви говоря всъщност без да гледам бележки. Отново благодаря на комисията за поканата. Аз се казвам Клод Рейс, занимавам се от години съм се занимавал с научни изследвания в областта на биологията. И тези неправителствени организации, които са подписали настоящата гражданска инициатива, те всъщност са събрали подписи от е, над 1 милион е, хора, но също и над 250 неправителствени организации, които са застанали зад е, искането за решаване на този проблем. Е, всъщност въпросът е да се обсъди е, директива 63-2010, която е, твърди, че моделите базирани на животни са достатъчно надежни за прогностика за заболявания за хората и са напълно приемливи. Но ние не сме напълно съгласни с тази теза, защото едно животно никога не може да представлява биологичен модел за друг вид. И това може да се докаже с математическа точност. Какво определя един вид? В края на краищата той е, има своите е, бариери с възможността за възпроизвеждане. Не може едно куче да роди котка или обратното. Тоест, всеки вид е в биологията си е уникален. И когато той е подложен на определени влияния, стрес, предизвикателства, така да кажем, примерно от химически продукти или заболявания, няма да правя сега пълен списък с това какво може да се случи и какво може да е проблематично за здравето. Та, съответния вид ще реагира посредством своите гени. По един начин. А друг вид, който е, е изложен на други влияния, ще използва други гени, за да се справи с проблема. Никога не могат е, двете неща да съвпаднат и съответно да бъдат сравнявани. Затова и не можем да кажем, че модел създаден биологически вид може да бъде е, приложим за други видове. Това се отнася и за здравето на хората, а и за общо за научните изследвания, с които се занимаваме в момента. За химичната индустрия е много лесно да се използват е, обекти от животинския свят. Ако искате да изведете един е, продукт на пазара, и за да покажете, че той е, не е канцерогенен, можете да използвате мишки, да речем, по определен вид обаче, които са твърде резистентни на канцерогенни агенти. Но ако използвате друг вид, които не са толкова резистентни, тогава резултатите ще бъдат напълно различни. Примерно, ако искате да тествате естрогени, съответните продукти, ако се тестват върху B67H, е, ще има един вид резултат, колкото ако се тестват върху други. Така че не може да се очаква да има сравнилост на резултатите. От една страна, тук става дума и за това колко често се появява заболяваността и каква извадка покрива. Става дума и за диабет, и за изследвания на рак, рак на простатата, Алцхаймер, аутизъм и така нататък. За съжаление, мога да ви покажа таблици. Ние имаме данни във Франция. Имаме агенция, която редовно излиза с подобна статистика, но за съжаление от тук аз нямам достъп до интернет и до сайта им. Та, за 9 години между 2000 и 2009 диабета се е увеличил случаята на заболявания в Франция двойно за 9 години. Алцхаймер също почти двойно. Рак на гърдата се е увеличил повече от два пъти, рака на простатата почти 5 пъти, аутизма с коефициент 50, т.е. 50 пъти. Т.е. хората, които в един момент са имали това заболяване, са се увеличили е, с 250 пъти. Тоест, нашите деца, които са родени от 2000-та година насам, е, те ще бъдат е, на 50 години 2050, всеки, трети, всеки втори ще има диабет, всеки трети ще има Алцхаймер, всяка втора жена ще има рак на гърдата, всеки е, пети ще има рак на простатата и всеки трети ще е отист. Това са данните. 2050 съвсем не е толкова далеч. Тоест, какъв е смисъл да се експериментира с животни? Какво можем да направим обаче? Има достатъчно напредък в науката от последните 20-30 години и има достатъчно е, научни инструменти, които примерно могат да оценяват е, токсичността на е, химичните елементи. може също така да се правят и ясни е, изследвания за присъствието на всякакви химични е, агенти в определени тъкани, да речеме, или продукти. И е, може да се установят въздействията на такива продукти върху мъже, жени, върху ембриона, даже върху отделните раси. Тоест, може да се направи е, история на, на, на излагането на химически продукти на всички различни категории граждани за определени кон, концентрации, за определени вещества и по този начин да се получат данни за въздействието на тези вещества от нашите клетки също така могат да се направят същите изследвания върху тъкани които са взети от е, съответните обекти и да се установи въздействието върху целия организъм. По този начин може да се направи оценка как ще въздействат тези агенти върху човека. Няма нужда да се използват е, е, животни. Всъщност, по регламента РИЧ се предвижда да се използват животни за изследване на влиянието на някои химични продукти. Така че е, ние трябва да работим по-скоро и за превенцията. А що се отнася до научните изследвания, мога да цитирам и Нобелов лауреат, който казва, че могат да се правят изследвания и от болничното легло до експерименталната маса. Сега, тук не сме в е, ситуацията на класическо изслушване, защото очевидно нямаме достатъчно време, но е, мога да кажа, че не е редно да продължаваме в тази посок. Научните изследвания, биологичните изследвания са постигнали огромен напредък – Има ред техники, които ни дават възможност да отговориме на определени въпроси, използвайки данни от хората, без да използваме живота. Благодаря. И препрашам за своя... Благодаря. И извинете ме за това, че трябва да се намествам като председател. Неблагоприятна и неблагодарна ми е ролята. Вашите презентации ще бъдат на вебсайта на нашата комисия във всички случаи. И сега пристъпваме е, към е, е, представането на представителя на комисията, господин Фолкенберг, генерален директор на Генерална дирекция околна среда.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 Компромиса, който успяхме да постигнем във връзка с директивата за защита на лабораторните животни, отне 7 години преговори. Компромисът вече е на лице. Разбира се, нито една от страните не е напълно доволна от компромиса, но, както казва проговорката, един компромис е добър, ако никой не е 100% е, щастлив. И така. А, точно това правим и сега. А, чуваме различните страни. Ще дадем думата на господин Фалкенберг от Генерална дирекция на среда са да поговори за настоящата регулаторна рамка. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че организирахте това изслушване. За мен е чест да участвам в това заседание с толкова високо оценени научни изследователи. Аз с бидейки със съвсем различна, различен опит, различно образование в областта на економиката, но ви ме поканихте да поговоря за правото на Европейския съюз в тази област и ще направя точно това. Е, и надявам се, че ще хвърля светлина на някои въпросите, повдигнати и до тук. Инициативата ясно заявява своите искания и мисля, че по а, а, основните принципи ние сме напълно съгласни. Всички биха искали да има много по-добри, много по-безопасни методи за а, изследвания. А, които да заместят традиционните методи, методи за лабораторни изпитания върху животни. Именно заради това Европейския съюз разгледа правото си а, а, от 86 година и а, има нова директива 2010 2063, която налага сериозни ограничения върху всички методи на лабораторни изпитвания върху животни. Нека да прочета член 4. Държавите члени, членки са длъжни е, да се погрижат там, където е, има каквато и да било възможност да се използват методи, които не включват използване на животни, тези методи да се използват смеса. Процедурните методи. Какво значи процедурни методи? В лабораторния език това означава методи за изследвания върху животни. И така, ако има методи, които са налични, на разположение, разработени, държавите членки са длъжни да изискат използването на именно тези методи които заместват тестването върху живот. Това право, както вече бе споменато, вече е транспонирано във всичките 28 държави членки. То обаче е сравнително ново. Влезе в сила във всички държави членки в края на 2013 година. Тоест, все още нямаме достатъчно натрупан опит с приложението на това право. Изчаква се е, то да се прилага поне 5 години, т.е. до 2018 или 2019 година, за да се премине към оценка на въздействието на това право и начина по който то се прилага. Члена, който цитирах, изисква задължително използване на альтернативни методи там, където съществуват такива методи, които са сертифицирани. Директивата, освен това, настоява там, където няма такива методи, да се е, намали броя на, на използваните подобни процедури и правим всичко възможно да се погрижим държавите членки да направят така, че там, където има все още лабораторни тестове върху животни, да има възможно най-хуманно отношение към животните с минимално количество болка и стрес за животните. За нас сега най-сериозното предизвикателство е възможно най-бързо да се валидират альтернативни изследователски методи, за да може, съгласно директивата от 2010 година, те действително да влязат в сила и да могат да станат задължителни в лабораториите навсякъде в Европейския съюз. В тази връзка, уверено мога да заявя, че Европейския съюз – е много по-напред от всяка една друга държава по света в областта на защитата на животните и не знам право, което толкова твърдо да защитава хуманното отношение към животните и а, да налага задължително използване на альтернативни методи. Научните е, комисии все още продължават да спорят по този въпрос. Внимателно е, изслушвам подобни презентации и много добре знаем, че има множество въпроси, които се поставят. В Европейския съюз хуманното отношение на животните е една основна цел на Европейския съюз, легнал в договора за функционирането на Европейския съюз. И има области, в които можем да работим заедно и може би е, гражданската инициатива може да принесе именно за това, а именно е, възможно най-бързо и решително да се а, достигне до научно съгласие за това, кои процедури са достатъчно надежни, за да могат да се използват а, като замяна на лабораторните тестове върху животни. Без споменато, че в директивата РИЧ за опасните химикали се изисква е, информация, придобита при а, е, лабораторни изследвания върху животни. Искам да а, е, направя обаче следното отношение. А, това, което се изисква от директивата, са надежни научни данни за въздействието на съответните химически вещества и там се казва могат да се приемат данни от изследвания върху животни само там, където няма никакви други възможни методи да се докаже съответното твърдение. Тоест, това е крайна мярка, а директивата е много важна, за да може да гарантираме това, че химикалите, които гражданите ни използват и с които са в контакт всеки Божи ден, са действително безопасни. Благодаря ви много, господин директор. Много бихме се радвали а, да продължите да участвате, да останете на продължението на нашето изслушване. А нека сега да дам думата на първия експерт, който ще изслушаме, господин Гри. Нашите процедури са следните. Ще изслушаме първо експертите. След всеки един експерт депутатите ще имат възможност да задават въпроси. Те вече са се записали в списъците за изказване от името на различните комисии и ако ни стане допълнително време, можем да включим и други изказвания и въпроси, които са спонтанно зададени в далата. След това ще реагира господин, ще дадем думата на господин Менаш за отговор. И така, господин Грик, ако сте готов, моля, заповядайте. Is the uh, microphone functional? Yeah. Good. Excellent. Thank you. Before I begin, I want to thank the European Commission and the Agricultural Благодаря много. Нека да благодаря на Комисията по селско стопанство за това, че ме поканиха е, да присъствам тук днес. Благодаря на всички неправителствени организации, които са активни в областта и които, е, е, поради които съм поканен тук. Благодаря на всички вас също така. За мен е голяма чест да направя своето изложение пред вас. Бях поканен поради своя опит в областта на моделирането е, възоснова на теста върху животи. Нека да е, поговоря за опита си. Имам над 20 е, публикации в надежни научни е, издания. Е, изследвайки философията, научната философия, която се прилага при използването на животни за изследвания. Тоест, аз съм специалист по моделирането върху животни, а не върху използването на конкретно животно за изследване на конкретна област. Аз съм автор и на книги, и глазви от книги, както и на публикации в медиите, изнасям и лекции в, навсякъде, на много места по света във връзка с ползите и отрицателните страни при използването на животински модели. Аз а, преподавам в две медицински училища в Великобритания и нямам каквито, заявявам, че нямам каквито да било финансови интереси във връзка с евентуалното развитие на днешния дебат. Защо казвам това? Защото много често се е, чува твърдение, че почти всички учени използ... е, подкрепят използването на животни в е, изследвания. Това обаче е погрешно. Много често има конфликт на интереси и много тези проучвания не вземат предвид прогностичната значимост на моделирането върху животни. В биомедицинската област и научната област като цяло има съгласие за това, че няма прогностична стойност от изследванията върху животни, върху човешките заболявания, нещо на което се спирам в своите книги. 100 вакцини срещу спин хив са дали положителни резултати при животни, включително човекоподобни маймуни, но нито една от тях не се е оказала ефективна при хората. Очевидно е, че няма прогностична значимост на моделирането при животни. Подобни са резултатите при изследвания на медикаменти, които следва да предотвратят удар при хората. Ням, въпреки данните, че няма прогностична стойност на експериментите, е, която да бъде преносима от е, е, животинския модел към хуманната медицина, твърде много учени продължават да възхваляват използването на животни, въпреки че твърденията им са погрешни. Животните се използват по 9 начина основно Двата, двете области, които на нас ни вълнуват, са едно и две на този списък, именно използването им като прогностични модели е, е, за заболявания и като прогностични модели за медикаменти. От 3 до 9, може би се изненадвате, се оказва, че е, няма спорове по отношение на използването на животни, въпреки че те се използват по доста ужасяващи начини. И въпреки, че има добри альтернативи. Големите проблеми обаче са в точка първа и втора, а именно а, използването на заключения, достигнати чрез изследване върху животни, за да се продаде даден метод на хуманната медицина. Нека да поговорим за еволюцията. Тук виждате как се разклонява дървото на нашите предци и как се разпределя в различни типове маймуни, горили, оранготани, шимпанзета и хора. И така, всички ние имаме общи предци, но гените ни са се разклонили значително. Втората област на, на науката, която валидира прогностичната стойност, се е известна под името а, изследване на сложните системи. Този слайд сам по себе си е доста сложен, извинявам се за това, но нека да ви посоча за какво става дума. Една сложна система е система изградена от множество прости системи, съществуващи на, ниск, на по-низки нива на организация. За какво става дума? Ми, ние всички сме звезден прах. Ние всички сме въглерод, водород, азот и прочие. И въглеродът е точно същия, като този в една мишка или в едно пиле или в едно шимпанзе. Обаче в сложните системи, комплексните системи, а, простите системи се организират по различен начин, благодарение на начина по който се комбинира въздействието на гените в съответния геном. На по-високите нива на организация комплексните системи действат различно една от друга. И именно защото те действат различно една от друга, това води до условия, които лесно се описват чрез теорията на хаоса. Тук виждате един слайд за теория на хаоса медицински модел, който показва две различни комплексни системи, които те се различават, които се отклоняват една от друга, едва на четвъртата позиция след десетичната запетая. Тоест, разликите са действително много малки. Компютърната програма показва, че тъмната и светлата линия се отклоняват една от друга чак към края на графика. Това означава обаче, че ако същото, едно и също лекарство а, към края на графиката се даде на двама различни души, единия представлява на светлото, другия от тъмната линия, единия ще умре, а другия ще оздравее. Това е, е проблемът, е, който поставя теорията на хаоса. И накрая, емпиричните е, доказателства. Разполагаме с огромно количество емпирични доказателства, които девалидират използването на животни като а, източник на прогностична информация за въздействие върху хората. Виждате този слайд. Тук се измерва био на личността а, на едно и също лекарство при примати, а, гризачи и кучета. Струва ви се, че е, структурата е хаотична, е, графиката е хаотична. Ами да, защото тя е хаотична. Има пълно е, разпръскване реално връзка няма нищо, никаква. Ако едно лекарство се даде на човек, а, за да се види как въздейства на дадена тъкан, проучването в същата тъкан в а, животно няма да, даде, да е дало каквато и да било прогностична стойност за въздействието върху човека. Ако а, за да има каквато и да било прогностична а, зависимост трябва да има поне някакво групиране на точките около графиката, която би била под ъгъл 45 градуса а, през а, този квадрант. Въпреки, че нямаме и така, въпреки, че имаме някаква информация за биологичната наличност при дадени животни, на дадено лекарство, това не ни каза каквото и да било за въздействието при хората. Същото въжи и за изследвания на различни заболявания. Рак и прочие. Няма как да можем по изследвания с животни да предвидим какво се случва при хората. но за съжаление е, животните продължават да се използват именно с такава презумпция. Не казвам, че хората и животните нямат каквото и е да било общо помежду си. Имаме общи неща, имаме сърце, имаме е, дробове и така нататък и това са органи, които вършат горе-долу едно и също. Е, но е, говорим за различни нива на комплексна организация, при които е, миниатюрни разлики в генома променя значително нещата и водят до големи разлики между биологичните видове. И така, не може да се използват а, грубите прилики между биологичните видове. Даже не могат да се използват грубите прилики а, между различните хора. В днешно време се придвижваме към персонализираната медицина. Целта е лекарството да бъде е, подбрано така, че най-добре да подхожда на вашия личен е, генетичен модел, дори не на този на е, вашата майка или брата и сестра. Години наред вече добре знаем, че различните етнически групи реагират активно на лекарства и на заболявания. Наскоро установихме, че дори едноящни близнаци по някой път реагират различно на заболявания и лекарства. И така, ако се твърди, че даден животински модел е модифициран генетично, за да бъде по-близко до човешко същество, задайте въпроса колко идентично трябва да бъде модифицирането, за да се достигне до идентичността, която има между еднояичните близнаци. А дори при еднояичните близнаци няма задължителна връзка. Т.е. прогностична стойност за хората няма. Много добре знаем, че голяма част от а, лекарствата, водещи до положителни резултати при животните, са или неефективни, или не се толерират от хората. Беше ми съобщение, че имам 16 минути. Изглежда не съм разбрал правилно. 16 минути ми бяха дадени официално. Добре, ще се опитам да съкратя изказването си. Днес говорим за една инициатива, в която става дума за връзката между етиката и науката. Ако няма прогностична значимост за на използването на животни при изследвания, тогава вивисекцията не може да се твърди, че е едно необходимо зло. Извинявам се, че не отхвърлих времето си. Благодаря за вниманието. Przechodzimy do wypowiedzi pytań ze strony pani i panów. Благодаря. Въпроси и отговори сега. Имаме депутати от отделните комисии, които участват в дебата и е заделено съответно време за тази цел. Максимум по полторей минути е беше бъде се връчало już Проще Proszę на екс. Госпожа Агилера, две минути. Gracias, señor presidente. Eh, Благодаря, председателю. Благодаря на организаторите, както и на всички, които са положили подписи по тази инициатива. Изключително ценна инициатива. Уважавам мнението им и слушах презентациите, ще слушам и следващите. Благодаря на всички учени, които са тук сред нас те допринасят за по-доброто ни здраве, както и за качеството на живота. Говоря всъщност за всички учени, дори у нези, които извършват експерименти върху животни. Всички учени, благодаря им. Аз не съм експерт. Не съм експерт по научна дейност, нито по, експерт, по експерименти. Опитала съм се да извлека информация от различни източници, говорила съм с учени, с научни работници, Посетих университета Гранада и неговия център по биомедицина, където се извършват такива експерименти с животни, т.е. опитвам се да събера информация от всички източници. Но трябва да кажа, че имам известни съмнения. Директива 63 от 2010 година, която бихте искали да бъде отменена, има определена цел – Целта на тази директива е спомената и от вас. Тя беше да бъде заменено експериментирането с животните. Така че според мен целта на тази директива е много смислена. Един от вас каза, че от еволюционна гледна точка едно животно от друг вид не може да замени резултати за човешкия вид или за друго животно от друг вид но съм чувала и точно обратното от други учени, така че явно има известни съмнения в научната общност по този въпрос. Не е, е лесно да се заменят е, експериментите с животни с други модели. Подход на директивата според мен е добър. Там се говори за постепенно а, е, отменяне на експериментите с животни. Може ли, когато вземете думата отново, да ни кажете кога ще можем напълно да заменим всички експерименти? Благодаря. Дякую, пан Януш Войчеховски. Благодаря, господин Войчеховски, минута и половина. Była grupa, grupa zgłosiła, w takim razie dziękujemy. Pan poseł Hausling. Nie ma go, господин Hausling. Ja gut, Herr Vorsitzender, habe ich ja jetzt drei Minuten. <laughs> Ähm, благодаря, имам три минути. Така ли? И така, първо благодаря на онези, които са поели тази инициатива. А в Европа сме нагребена на технологичната вълна, но това не означава, че няма да се подобряват нещата. Имаме... Das sind Eh, много животни, които в момента са обект на експерименти. Цифрите на тези животни намаляват. Много малка част от тези животни са примати. Така че тези цифри е, биха могли да изглеждат и по-добре. Сега моделът, който предложихте, не зная степента на мъдрост, 92% от лекарствата се провалят при първите клинични изпитвания, останалата част трябва да бъдат оттеглени, а третите пък имат странични а, ефекти. Тоест, тестването с животни не работи. И какви са вариантите? Може би с компютърни модели трябва да работим и да заменим животните. С тях имаме ли достатъчно голяма база данни, за да си го позволим? Можем ли да заменим научните изследвания с животни с нещо друго? Имаме информация за клетките, за различни нива в човешкото същество, какво ни помага това. Има ли достатъчен напредък, за да кажем, че имаме истински альтернативи и можем ли да ги използваме? Ако можем, наистина има такива, имаме ли достатъчно научни изследвания, те наистина да бъдат полезни? Още нещо. Сега по директивата. Не мисля, че изпитванията с животни могат да бъдат напълно заменени, защото има научни изследвания свързани с тях, така че трябва да търсим и други инструменти, а не само тази директива. И сега ще задам въпрос в заключение. Някъде по света съществува ли истински вариант, който може да се използва незабавно? Възможно ли е изобщо да не се използват животни като обекти на експерименти, ако можем, кога и къде. Благодаря. Госпожа Хазекамп има думата. Благодаря председателю. Искам да благодаря на всички от тези, които са поели инициативата. Това е една отлична европейска гражданска инициатива. Има доста изумление у хора, които чуват за експериментите с животни. Такива експерименти не се правят само с е, котки, мишки и с много други. Голямата част от тези експерименти са непрозрачни, въобще не се знае какво се случва. 12 милиона животни се използват ежегодно в Европа. Това са 10% от общия брой животни, които умират в лаборатории. Имаме и животни, които се използват само с цел разплод. Все повече нарастват експериментите с животни и това е възмутително. Това са разсъдливи същества и не бива да го забравяме. Те трябва да бъдат защитени от нас. Ако са безполезни тези експерименти, защо ги правим? мнозина говориха за прогностичната значимост при тези експерименти, дори хората около вас, председателю. Явно няма такава значимост и не може да се прогнозира. Тоест, предлага ни се една невярна идея. Говори се, че така се дава сигурност на човешкото същество. Може ли нови правила да бъдат изготвени, да има по-ясен контрол, прозрачност и бързо прилагане. Освен различните методи, които използваме, може би трябва да използваме и нов метод, който е тези животни да се върнат по кавички домовете си, т.е. в момента те са в лаборатории, може ли след това да ги върнем някъде на едно добро място, където те да живеят спокойно? Благодаря, каза председателят. Господин Зуло, за минута и половина. Грация, Presidente, грация... благодаря. Благодаря на докладчиците, които се изказаха. Благодаря на организаторите за изключителния резултат, за това, че има над милион подписа за обсъждане на преразглеждането на тази директива за експериментите с животните. Изключителен е резултат, защото това е един инструмент, който дава възможност гражданите да участват в политическия живот. И много ми се иска този инструмент да бъде използван в бъдеще по-активно. Сега ще се върна на темата, която в момента разглеждаме. Ще обърна внимание върху подкрепата за тези нови методи на прогностика, които използват методи, където не се използват животни. Става дума за методи, които са възможни поради научно-изследователския напредък. И така, те, те трябва днес да бъдат подложени на така наречена, наречената процедура за валидация. Тоест да видим дали наистина може да се вярва, дали са надежни. Тази валидационна процедура е много дълга пътека, много стриктна с правила, близо 10 години са необходими и тя изисква срокове, които всъщност се превръщат в бюрократична тежест и економическа тежест тези альтернативни системи искат да заменят традиционните методи, които използват експерименти с животни. Предимството а, при тях е, че при тях няма валидиране. Макар, че и днес чухме при много изследвания, че техните резултати не са приложими към човека. Така че мисля, че живеем в времена на нелеална, извинете, недобра конкуренция, нелоялна конкуренция. Тоест, за едните има пречки, за други не. Онези, които използват експерименти, нямат пречки. Те си живеят добре. Така че искам да се обърна към Европейската комисия да попитам дали няма да направи нова оценка на тези системи за валидиране на методите, за да може по-бързо да се задействат тези нови методи, които не използват е, модели с животни. Благодаря. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy też za oklaski. Proszę ich unikać. Pan, pani poseł Gostet, cztery minuty. Комисия Енви. Нека да дам думата на госпожа Гростет за 4 минути. Благодаря, господин председател. Нека да започнем първо с директивата 2010-63. Представителя на Европейската комисия ни говори за нея, цитира член 4 където се пояснява, че страните членки абсолютно са длъжни да е, налагат контрол и да прилагат директивата. Аз лично много се безпокоя за това да има хуманно отношение към животните, но мисля, че регулаторната рамка на директивата, която е, предвижда да има оценки е, за, за експериментите с животни и налагането на трите принципа за майстване, ограничаване или подобряване на съответните методи за експерименти и е, евентуално да се използват те само ако няма други възможни, е, те, това налага едни определени изисквания и ние направихме доста дискусии по тази директива, защото смятаме, че именно, че тя дава добро равновесие между хуманното отношение към животните и възможностите за развитие на научните изследвания, включително биомедицинските изследвания в Европа. Чухме, че ще има 18 или 19 година отново преоценка и за това предпочитам че е, експериментирането с животни да се извършва в Европа, като се спазват нашите стандарти, отколкото то да излезе някъде извън Европа, защото там стандартите са много по-низки. Ако ние станем прекалено строги, ако ги забраним, е, просто тези изследвания, експериментирането за животни ще отиде в Азия, където няма абсолютно никакви правила за хуманно отношение към животните, както и където няма никакъв контрол. Затова, ако мога да се върна да коментирам отново аргументите, които бяха изложени тук, казват, че е, подобни методи, базирани на животни, излагат на опасност е, живота на пациентите. Но, Имаме е, текст, който абсолютно настоява да се използват альтернативни методи. И можем да констатираме, да, че е, има е, терапевтични резултати, безспорни такива, които за съжаление обаче са били е, приложени с, чрез експериментиране с животни. Става дума примерно за е, доста, доста основни момент, в момента терапии, стволови клетки и много други. Всичко това стана възможно да се прилага върху е, хората, след като имаше изследвания върху животни, включително и примати. Тоест, има немалко учени, които се произнасят за това, че е абсолютно необходимо да се продължава с изследвания. Трябва да имаме и альтернативни методи, разбира се, да търсиме възможности за развиване на стволови клетки, за е, е, ембрионални клетки, това е безспорно. Но, когато няма альтернативи, нека да кажем ясно, все още имаме нужда от експериментиране с животни. Това обаче не ни прави удоволствие. Това не прави удоволствие и на лабораториите, които ги изследват. Просто е необходимо. И за това нека да кажем с какво ще обясним терапевтичните успехи на терапии, които са били е, разработени благодарение на експериментиране с животни, как можем да ги забраним, ако няма развити альтернативни подходи. Нека за сега да оставим и да работим по силата на директива 2010-63. Proszę Państwa, e, bardzo proszę o unikanie. Дами и господа, много ви моля за по-голяма въздържаност. Комисия ЕНВИ, комисия ИТРЕ. В тези попроси Госпожа Гростет представяше комисиите НВ и ИТРЕ. Сега давам думата на Соледат Кабезон Руис, отново от същите комисии за 4 минути. Грация, сеньор президенте. Благодаря, председателю. И аз ще започна с поздравления. Искам да поздравя онези, които използваха демократични методи, за да имаме такъв дебат в Европейския парламент. Но трябва да кажа и нещо честно. Аз съм лекар и нося отговорност за въздействието на лечението, което предписвам. Ще говоря от своя гледна точка. Голямата част от присъстващите не биха искали да има експерименти с животни, за да разберем повече за лечение, за лекарства, но няма альтернативни модели за много заболявания. В много случаи не сме сигурни дали изобщо ще има такива медели. Например, ректината, инвитро експерименти с мозъка и други. Не знам дали ще има такива альтернативни модели. Компютърните модели и онези свързани с стволовите клетки, да, те съществуват, но за много заболявания са невалидни. Не съм съгласна с мнозина от вас. Експериментите с животни наистина доведаха до експерименти с множествената склероза, с Паркинсоновата болест. Затова има напредък. Ние сме длъжни да лекуваме и да подобряваме живота на хората. Жизнено важно е да продължим тестването с животни. Това, разбира се, трябва да следва много строги правила. Защитавам експериментите с животни, защото те ни помагат за ваксините, помогнаха ни да не виждаме вече или да не срещаме вече а, заболявания, които водят до смърт. Същото се отнася и до разработките на тема диабет и инсулин. бе казано, че експериментите с животни не са необходими. Каза се, че не са адекватни заради различния генетичен състав на хората и животните. Трябва да кажа, че това обаче е изключително важно, когато говорим за здравето и заболяванията. Ще ви дам един пример. Какво щеше да се случи, ако знаехме какво ще направи телодемида на лекарствата. Не знам дали жертвите на телодемида нямаше да дойдат тук, за да говорят за ужасното въздействие на този а, препарат. Това, че не сме генетично идентични, не значи, че моделите нямат прогностична значимост. Голямата част от ветеринарните лечения всъщност проистичат от такъв тип експерименти с животни. Да, не сме идентични в генетичен план, но мисля, че не можем да подлагаме на съмнение напредъка, който е, бе постигнат посредством експериментите с животни. Някои говориха така, все едно увеличаването на някои заболявания се дължи на експерименти с животни. Това не е така, няма никаква връзка. Има увеличаване на някои заболявания не защото експериментираме с животни, а защото има други фактори, които способстват. Тази директива е най-добрата възможна директива, тя е най-напредничевата, ако погледнем какво се случва в останалата част на света, тя защитава в максимална степен животните и всичко което мога да допълня, е, че е добре тя да бъде преразгледана, критично, както каза и Европейската комисия, да сме сигурни, че държавите членки прилагат надлежно, да видим, разбира се, и какви са новите альтернативи, но да направим така, че да преценим последствията от това, че забраняваме експериментите с животни искам да разбера с какво ще замените тези експерименти, ако те бъдат премахнати сега. Bardzo Посла Бакера. Али pośle, bardzo proszę. Благодаря. Давам думата на господин Кинер. Имате думата. Thank you, Chair, um, and also... Благодаря и аз искам да поздравя гражданите за тази инициатива. Мисля, че беше много своевременен, че е много своевремен този дебат. Това е и първия ми въпрос. Чухме двама оратори, които представляват инициативата тук. Говори се общо притеснения за здравите, ендокринните дизруптори и други такива и е, се говори за експерименти с животни, след това говорихме за кампания за край на вивисекцията. Това е много конкретна част от изследванията с животни. Каква е целта ви? Ако погледна това, което описвате тук, има много различни теми. А, според мен в рамката, която вече съществува, те могат да бъдат решени. Директивата от 10-та година прави точно това. Тя се опитва на първо място да избегне използването на животни, както казаха преждеговорившите. Аз лично се занимавах преди сегашната си работа с биотехнологии и вие споменахте теория на сложността. Мога дълго да говоря по тази тема с вас в паузата или на кафе, но в този смисъл мисля, че господин Грик, вашето представяне всъщност унищожава всякакви възможности за прогностициране. И това е критика към същността на въпроса. Ако въобще не може да прогнозираме, дори ако тестваме с хора, например, то тогава трябва да спрем всички научни изследвания и трябваше да сме го направили преди 30-40 години. След това се връщам към казаното госпожа Гростет. Има напредък в науката, има напредък в здравеопазването, има напредък при разработването на лекарства, използвайки а, животински модели. Не е идеален този модел, да, но поне се опитваме да разберем определена част от заболяването. Необходими са тези модели също така, за да можем да изградим други модели в последствие, които отхвърлят след това експериментите с животни, защото всички тези модели се основават на данни, които се събират от предишни изследвания с животни, защото иначе как ще се занимавам, ще отразите отделните мерки във вашите модели или пък въздействието на лекарства върху определени видове химични реакции. Така че имаме една рамка, която дава възможност за смекчаване, да не се използват там, където не е необходимо животни. И мисля, че преразглеждането на комисията на тази директива ще е много важно, защото това се прилага в 28 държави членки, но не по един и същи начин навсякъде. И точно тук трябва да окажем натиск, за да сме сигурни, че Европа има най-високите стандарти по света, що се отнася за научните изследвания. Но не смятам, че изследванията с животи не допринасят за опазване на общественото здраве. Благодаря. Линк. Да, Всъщност давам сега думата на нашият експерт. А, заповядайте. Извинявайте, извинявайте, че е, закъснях. Искам да представя и мнението на е, депутатите от Обединеното кралство лейбарист. Ние смятахме, че директивата е подобряване на съществуващото законодателство, защото тя настоява да се търсят и альтернативни методи на национално ниво, принципите за заместване, ограничаване и подобряване на експериментите с животни. През февруари миналата година на национално ниво разработихме стратегия за постигане на целите на директивата. Но не се предвидиха никакви цели за заместването и ограничаването на експериментирането с животни. И затова имам един съвсем конкретен въпрос. Много хора ни изпращат имейли с противоположни становища в дебата. Искам малко да разбера по-добре. Какви альтернативи съществуват за вивисекцията, примерно когато се търсят лечение за заболявания като мултипленна склероза? И какво могат да направят страните членки, за да се осигури правилното прилагане на тези три принципа на заместване, ограничаване и подобряване? Благодаря, казва председателят. Ето сега давам думата на нашия експерт. Ще се опитам да се придържам към времето. За мен е, не би било разум... реално да очаквам всички да разберете сложността на научните теми, които ви представих днес. Аз лично съм автор на 20 е, статии на тази тема и много малко учени дори разбират е, моите тези там. Но в края на краищата обществото пряко или непряко се засяга от използването на модели с животни. И ако ние искаме да спасяваме живота на хора, засегнати от неврологич... неврологични заболявания, например, трябва да търсиме най-ефективни методи и съответно е, инициативи като застъпниците и на едната и на другата теза трябва да имат достатъчно време, за да, ги, да представят своите доводи и да имат достатъчно време да дискутират. Аз лично излагам моите доводи, но застъпниците на теорията, че моделите са животни и са валидни, е, не могат винаги да ги оборят. Смятам, че е добре да се чуят и двете страни и то с достатъчно много време. Освен това, трябва да има експерти в съответните области е, на науката да оценят моите доводи и след това да започнем да дискутираме въпросите, които се повдигнаха тук. И накрая, ако мога да кажа, всичко, което бе казано тук от е, почти всеки, е, бяха просто твърдения. Твърдения, че експериментирането с животни е имало успех в минуто. Аз мога да ви твърдя, че съм ходила на Луната, ама не съм. Така че, като учен е, и лекар и историк, мога да ви кажа, че аз съм се занимавал с а, научни изследвания и всички основни открития, с които съм се занимавал, много рядко са имали отношение към експериментирането с животни. Често тази роля, ролята на животните, даже е била подвеждаща. Примерно, AIDS се смята, че е, полиомиелита на днешното време и се смята, че е, Спини, извинете. И че е, е, има експериментиране с животни, което е, е допринесло за преодоляване на полиомиелита в миналото. Нека да дойдат експерти тук, нека да направим един дебат 2-3 дни, за да можете вие като депутати да вземете решение на базата на достатъчно информираност.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 Um... Аз съм а, ветеринар и хирург. И бих казал, че а, хората няма да пробват едно а, лекарство за коне на папагали. И хората веднага ме разбират какво искам да кажа. Но тогава, щом не го правим, защо а, тестваме лекарства за хора на мишки? Това не е научно обосновано. Сега съм на много научни комисии и за мен е изключително е, е, неудовлетворително, че ние не можем да тестваме валидността на модела с животните. И е, директивата предвижда модела за трите принципа заместване, ограничаване и подобряване. Аз не мога да поставя под въпрос валидността на моделите за животни, примерно използването на мишки за е, изследвания на рака. На мен ми се забранява да направя подобно изследване с култура от човешки клетки, защото е, това, ако трябва да сравня как, как се отразяват тези е, вещества, които изследвам на мишките, това ще са е, излишни пари, за да мога да ги сравня с е, реакцията на хората. Та, трябва да се оцени и доколко валидни са експериментите с животни по отношение на здравеопазването като цяло, защото е, научните работници казват, ето аз ще направя това с тази мишка и евентуално е, може би ще се открие еди какво си. И е, списъка на заболяванията, за които се търсят лечение, може да си го попълните точно както си пожелаете. Но Статистиката показва, че този, тези фундаментални научни изследвания, защото това е което се прави всъщност, нямат никакво значимост, нямат никаква съотносимост с, с човешките заболявания. В цялата научна литература има данни, че фундаменталните изследвания имат отношение към заболяванията 0,002%. Тоест, ние трябва да си зададем въпроса, това ли е най-ефективният начин да се използват средствата, това ли е най-ефективният начин да търсим напредък. Аз не мисля, че е така. И смятам, че директивата всъщност осъществява предателство към доверието на обществото. Тя дава повече тежест на мненията, които са склонни да приемат експериментирането за животно. Освен това, не е толкова лесно да се даде правна дефиниция на альтернативния метод. И ако се опитате да извадите пред съда един научен работник, който експериментира с животни, и да кажете, че той по-скоро трябва да търси альтернативни методи, трябва да намерите и съответните е, юридически лица да се заемат с това. Но реално нашите ръце са вързани в това отношение. Bardzo dziękuję. W ten sposób zamknęliśmy panel pierwszy. Благодаря. Сега приключваме с е, първия е, рунд от изказванията и представенията на експертите. И сега искам да поканя професор Баре Синоси да се присъедини към нас. Ако мога и аз да коментирам. Ние всички имаме активно отношение към е, темата експериментиране с животни. Знаем, че това се прави с цел да се търси е, лекарства, превенция за много заболявания, както на хората, така и на животните. Работата на научната общност води до разработване на нови методи, които не винаги използват животни. Ние сме именно за това. Но не трябва да забравяме, че всяко научно изследване, извършено без използването на животни, има съответни резултати и ние трябва да мислим какви точно са те. Сега, нека да кажа добре дошла на нашата на нашия експерт. Много се радваме, че вие сте тук. First, uh, I would like uh, to thank you very much for the invitation. Благодаря много за вашата покана. Благодаря ви за поканата като начало, за участието в това изслушване и за готовността да изслушате моята позиция за експериментирането с животни, а също и използването на други допълнителни методи. Тук се цитира друг Нобелов на лауреат, който е казал, че трябва да се използва научните изследвания, като първо се тръгва от болничното легло, после се стига до експерименталната маса и обратно до болничното легло. Това, което съм правила и аз. Но Стенли Бренър, въпросният цитиран Нобелов лауреат, никога не е казвал, че е против експериментирането с животни. И ако искате от е, научните експерименти да отидете към болничните легла, трябва да се използват модели. И защо моделите с животни са полезни и за терапията на хора и на животни? Да, има генетични разлики между животните и хората, обаче над 90% е идентичността на е, гените между мишките и хората. 100% идентичност няма, но такава няма никога. И хората и другите бозайници имат сходни тъкани, органи, сходна физиология – също така се спомена тук, че е, има много общи е, заболявания между хората и животните. Рак, диабет, е, заболяване на имунната система, на централната нервна система, а и много инфекционни болести, включително спин. Но не се каза тук, че 90% от ветеринарните е, медикаменти са много сходни или доста подобни на тези разработвани за лечение на хората. Защо са важни моделите с животни за а, научните изследвания? Това естествено са модели и не можете да очаквате моделите да са идентични. Не може да има модел за животни, който да е идентичен с тези за хората, нито да е идентичен за, с модел за друг животински вид. И тези разлики трябва да бъдат отчитани много внимателно. Обаче е, сходността е много по-голяма. И не бива да забравяме и разнообразието на хората, които също е, обясняват това, че хората реагират различно на заболявания, на една и съща вакцина, на една и съща терапия и медикаменти. Но между другото същото се случва и при животните, защото и те са много различни. Естествено, моделите са животни трябва да бъдат подобрявани. Те се подобряват непрекъснато, защото има все нови и нови постижения в науката. В момента има достатъчно разработени модерни технологии, неинвазивни, е, които се използват е, при пациенти, е, хора и също се използват и при модели с животни. Някои основни постижения се дължат именно на подобни модели – примерно диабета се спомена тук, няма да изреждам всички, разработването на вакцини, макар че казвате, че е, вакцината за полиомилита не, не се държи, е, дължи на експериментиране с животни, но според мен е именно е, с животни е било доказано, че тя е ефективна. Освен това, 2 е, до 3 милиона смъртни случая се избягват всяка година благодарение на ваксините. И е, научните изследвания за тях трябва да е, продължат. Е, тук говорихте за спин. Аз е, имам отношение към този въпрос. И а, е, модела за използване на данни от животни датира от средата на 80-те години. Всичко, което казвате, сте прави, защото данните не постигнаха желания успех. А, е, макар, че някои от ваксините е, са се оказали ефективни при а, маймуни, те не са сработили при хората. Защо? Проблем с модела с животните ли е? Него ли трябва да критикуваме или трябва да се обърнем с критика към обществото? А ако разгледаме внимателно как са били е, проведени експериментите за вакцините за спин, още от самото начало става ясно, че не е бил използван правилния модел, не е бил използван правилния вирус и не е бил е, използван правилния начин на вакциниране. Така че модела, базиран на животни, не е могъл да даде отговор на всички тези въпроси. Мога да ви кажа, че напредъкът в това отношение е огромен – и в момента се използват антитела за неутрализиране на ефекта. Те са разработени от учените и са е било доказано благодарение на експериментиране с животни, че има достатъчно ефективно действие за намаляване на размера на така наречения резервуар на вируса на спин. Тоест, по този начин се дава възможност на хора, носители на вируса, и да а, спрат терапията си. Има данни сега вече, които са а, от хора и те са много убедителни. Та, според мен ние имаме нужда от моделите за животни, макар те да имат своите ограничения подобно на всички други модели. Альтернативните модели също имат своите ограни... ограничения. Говорите за инвитро развитие на култури, стволови клетки, моделиране на компютри. Да, те се разработват. Постоянно се постигат подобрения от страна на учените и тези методи се използват много широко вече. В моята страна, в Франция, 80% от научните работници, които експериментират с животни, е, започват вече да използват и альтернативни методи. И те е, експериментират животни само когато няма избор, когато е необходимо да се валидират данни, постигнати по альтернативни методи. Защото ние сме наясно, че моделите, альтернативните модели, които се разработват, не могат да представят всички сложни взаимодействия между тъканите и органите, които е, се случват в едно е, живо тяло. Така че ние безспорно ще разработваме по-добри альтернативни методи е, за в бъдеще. Много положително сме настроени към такива методи, но не можем да прекратим експериментирането с животни. Трябва да продължим, трябва да има и клинични изпитвания с а, а, хора. Проучванията с а, пациенти са изключително важни в моята област, в СПИН. А, ние знаем, има няколко някои хора, които всъщност а, имат резистентност към а, инфекциите на вируса на спин. Има хора, които имат резистентност към развитието на болестта. И е, мога да ви кажа, че по, по този. Ние разработихме модел за експериментиране с животни, който абсолютно представя случващото се при хората. И, за съжаление, ако искаме да отговорим на някои от въпросите, които се повдигат и от наблюдаването на пациентите ни, трябва да се върнем, да речеме, към альтернативни модели, после да видим как, как, какво ще даде като отговор експеримента с животни и след това да се върнем отново към, към а, пациентите, за да можем да валидираме съответните резултати. Та, Трите принципа на директивата замесване, ограничаване и подобряване на методите са много съдействащи за това да постигаме напредък както в хуманната, така и животинската медицина. И много се радвам, че в края на краищата има законова рамка и тя е много сходна с етичните принципи на регулира, регулаторната рамка за клиничните изпитвания при хората. Но в края на краищата пациентите са ни са там и много съжалявам, че те не могат да представят своята позиция. Аз е, съм носител на Нобелова е, награда и аз е, обещах на моите пациенти да се опитам и да бъда глас за тях, да изразя тяхната позиция. Аз съм убедена, че вие всички сте, бихте разбе, разбрали, че спирането на експериментирането с животни в момента би било трагедия ние имаме дълг да отговорим на очакванията на своите пациенти. Ние имаме дълг да уважаваме живота, живота и на хората, и на животните. И ние всички тук сме се събрали именно защото споделяме тези принципи. И накрая искам да насърча европейската общност да подкрепи повече научни изследвания за альтернативни методи в бъдещето, за да можем да отговаряме на нуждите. Винаги ще бъдем много доволни, ако се открият методи, които да представят това, което търсим като резултат. Благодаря. Благодаря ви много, професоре, за това изключително силно изказване, в което се повдигна въпроса за очакванията на пациентите. А сега преминаваме към въпросите. Господин Тарабела, заповядайте. Придържайте се към времето си. Господин председател, ще бъде възможно най-кратък. Професор Барсин си ясно очерта важните елементи тук. Ние е, високо ценим е, гражданската инициатива, защото е действително е много важно да се е, е направи всичко възможно животните да страдат възможно най-много. Но е, тук в Европейския парламент трябва е, да подчертая, че изглежда е, има някакво отклонение тук, защото има много повече резолюции, декларации и твърдения в Европейски парламент за хуманното отношение към животните, отколкото за недохранването и глада по света. Но това е само странично отклонение. Франсуас Гостет, Филип Дебак, Рабинсон и други колеги е, вече споменаха важни теми. Правили сме много, за да увеличим доброто отношение към животните, но за да се сложи пълен край на висекцията, това е престъпление, защото светът има нужда от развитие на медицината, все повече е замръсен от химикали и какво ли не, а все повече се удължава на продължителността на живота на хората, но а, а, с тези замърсявания тя скоро ще спре да се увеличава. Ако искаме да се погрешим за здравето на хората, трябва да дадем, да не връзваме ръцете на медицината, трябва да не мислим само за доброто а, за, а, на животните, да мислим за а, за доброто на всички. Има сериозни а, проблеми на различни места. И за това се е, подписват е, граждански инициативи, е, могат да се съберат 1 милион подписа по важни въпроси. Е, е, има инициатива в момента в Унгария е, против Виктор Орбан. Въпросът е, че трябва да вземем предвид цялата картина. Посел Хойбуш, пай посел Хойбуш, бързо проша. Госпожа Хайбош. Е, Хапслихен данк. Абн. Благодаря много. Ние групата на зелените гласувахме против тази директива, защото смятаме, че хуманното отношение към животните не е достатъчно добре развито, че е, все още не се прави достатъчно, за да се намери възможност за заместване на изследванията върху животни с други методи. Не се отива достатъчно да рече, директивата не е достатъчно амбициозна. Някои държави членки, които биха искали да въведат по-амбициозни, по-строги правила, не могат да го направят, защото директивата ги спира. Не трябва да се стига до страдания на животни, за да се постигнат тестови резултати, които не могат да се екстраполират за хора. Много вещества се тестват върху животни, а после се оказва, че са напълно неприможими в хуманната медицина. Нужните изследвания а, за спина показват колко огромни количества средства са посветени на темата от 80-те е, години насам се разработва вакцина. Разработени са вече 200 вакцини, които действат на животни, но не действат на хора. Е, същото въжи, когато се предизвикват по изкуствен път симптоми в генетично модифицирани животни, които после се патентоват, за да се защитят економическите интереси на откривателя. Е, тоест, всъщност се правят опити да се печели от процедури с тестове върху животни. Трябва да се направи всичко възможно, да се забранят напълно тестовите процедури върху животни, да има по-добри научни процедури и това би било добре за животни. Защото много човешки същества се опитват да направят така, че да не се измъчват животните така, както са се измъчвали до тук. В миналото е имало безкрайни количество подобни процедури, само за да се изследват козметични продукти. Слава Богу, това вече не е възможно. Госпожа Сенал. Eh, yo, eh, en primer lugar, quiero también agradecer y felicitar por esta. Нека първо да благодаря за тази важна инициатива и за възможността да обсъдим темата днес. Аз не съм специалист в тази област, но ми се струва много важно да разгледаме всички различни възможности и да разгледаме всички научни доказателства преди да вземем решение. Това въжи и когато се грижим за собственото си здраве и когато на институционално равнище трябва да се вземат решения. Трябва да видим как да се подходи към тази инициатива, да видим дали е, научните изследвания върху животни действително водят до ползи. Затова бих се радвала да има широко обхватен дебат, който да подхрани дискусията, да се събере възможно най-много информация. Там, където се стига до научни изследвания, много често се ем, прикрива информация, за да се запазят интересите на големи фирми, вместо тази информация да се споделя. А пък тези данни са полезни. Аз бих искала да са на разположение. Мисля, че и гражданите биха искали това. Много често не се прилага правилото на здравия разум. И още един въпрос. Има ли връзка между типа изследвания, които се провеждат върху животни и факта, че фармацевтичните продукти са третата причина за смърт в света? И посел Гардини. Hello, I replaced Madame Gardini of the, this. Господин Бушай, казва, аз се изказвам от името на място на, на госпожа Гарти, Гартини. Благодаря. Много високо ценя мнението на гражданите за висекцията, но смятам, че дебата трябва да бъде възможно най-подробен, научен и не, емоционален високо цени изказването на госпожа Баресина си. Смятам, че благодарение на изследванията, че изследванията са достигнали много добро развитие през последните години. Рамката тук в Европа е една от най- развитите. Пълното, пълната забрана на изследванията върху животни и в Европа ще доведе само до напускането на най-блестящите ни учени, за да работят те на други места по света. В последния месец посетих множество семинари по въпроса. Последния беше с господин Джон Окиф и госпожа Мевли Мозер, Нобеловите лауреати по медицина през 2014 година, които твърдо заявиха, че е нямало да могат да постигнат своите научни изследвания и резултати без да са провели изследвания върху животни. Има изследвания, които, изследователи, които а, заявяват, че благодарение на изследвания върху животни са достигнали до множество подобрения на грижата а, за родилки по време на раждането, родилки с сърдечни проблеми, както и грижата за сърцето по време на сърдечни операции. Продължава да се разработват альтернативни методи, но те не могат напълно да заменят все още използването на животни. Смятам, че са много заболявания, включително сложни заболявания, е много важно да се види как се взаимодействат различните системи и органи и за това изследванията върху животни ще останат а, а, важни. Благодаря. Благодаря. От името на комисията по околна среда, господин Ек, заповядайте. Благодаря, господин председател. Чухме множество а, изказвания за и против. Нека да спомена обаче още нещо, което не беше повдигнато. секцията е третата европейска инициатива, която е постигнала, нахвърлила прага за гражданска инициатива, една милион и половина подписа. Тоест огромно количество и над 70% от европейските граждани са против изследванията върху животни. 12 милиона животни се убиват за изследвания, са убити за научни изследвания. А, твърди се, че ще се намалят изследванията върху животни, но те не се намаляват. Хората настояват нашето общество да има някакви ценности. Животните не могат да се разглеждат като експериментален обект, кой, който може да се използва за каквото и да било. Комисията трябва да вземе предвид тази гражданска инициатива. Ако не се вземе предвид тя, тогава гражданите напълно ще загубят своето доверие към европейските институции и за бъдеще ще стане още по-трудно да защитаваме ценностите на своето общество. Ние трябва да представляваме гражданите. Ако не го правим, хората ще се откажат от политиката се окаже, че има все по-малка избирателна активност. Директива 2010-63 трябва да бъде преразгледана, защото фармакологията и токсикологията напредват. Те трябва да се вземат предвид, а животните страдат не по-малко от хората. Трябва да се осъществи напредък да на науката, но не на научните изследвания върху животни. Задължително трябва да се премине към альтернативни методи. Ако директивата беше толкова добра, колкото се твърди, нямаше да има 10 милиона а, на проучвания върху животни годишно. Крайно време е да се премине към альтернативни методи. Е, Благодаря, господин Тейлор. Um, Благодаря, господин председател. Аз подписах тази гражданска инициатива, защото подкрепям целта да се заменят тестовете върху животни с, с альтернативни тестове, които са а, пряко валидни за хората. Но тук трябва да подчертая следното. Не смятам, че отхвърлянето на директива 2010-63 е най- добрия начин. Не смятам, че това, в никакъв случай не смятам, че това е единствения начин да се направят нещата. Напълно съгласен съм с госпожа Барес и Носи, Барес и Носи, че трябва да се продължи да се работи в, в областта на медицината. Това може да стане без да се а, увеличава тестовете върху животни, а по-настоящем изследванията в здравната област продължават да разчитат на създаването по изкуствен път на симптоми на човешки заболявания при животни, въпреки че е спорно доколкото полезно е това. 95% от медикаментите, които изглеждат безопасни и ефективни при проучванията върху животни, се оказва, че не са полезни и в хуманната медицина, защото е, се оказват токсични или неефективни. Би било, е, може би, по-добре да се проучат по-добре е, развитието на заболяванията у хората и възоснова на това да се изследват, да се правят изследвания на лечение, а не да се имитират човешки заболявания при животни. Затова настоявам комисията да поеме ангажимент за е, стъпки за постепенното пълно извеждане от употреба на тестовете върху животни и е, настоявам да се преразгледа съответното право в Европейския съюз, е, за да може да се напредне с този процес. Благодаря. Благодаря много. Госпожа Сандер. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на госпожа Франсуаз си за нейното изказване и да изкажа своето огромно уважение към нея за нейния принос към световната наука. Аз съм новоизбран депутат в Европейския парламент не съм участвала в преговорите по предходната директива от 2010 година, но като член на комисията по промишленост е, и научни изследвания, бих искала да се спременно върху научните изследвания. А на останалите колеги ще оставя на моралната страна на въпроса. И така, вие е, сте учени, искам да ви задам четири конкретни въпроса. След откриването на спина през 1983 година част от вашите усилия бяха насочени за разработване на вакцина. Тези е, усилия биха ли били възможни сега без експериментация върху животни, благодарение на нововъведените методи? Втори въпрос. Малко повече възможности. Какви са резултатите и е, до каква степен резултатите от изследвания върху животни могат да се прехвърлят върху хората? Е, на трето място, днешното право на Европейския съюз за изследванията върху животни, как би въздействало върху вашето, вашите изследвания, включително върху вакцина срещу спина или пък, да кажем, вакцина срещу еболата. И още един въпрос. Тук имаме, разполагаме с важен инструмент за развитие на научните изследвания, възможно ли е да се използва Хоризонт 2020 година, инструмента, който имам предвид, за да се развият нови методи, заместващи изследванията върху живот? Благодаря. Господин Филип Дебакери. Um, Благодаря, господин председател. Мисля, че позициите на различните групи са съвсем ясни, но е добре да обсъдим нещата и рационално. Съгласен съм с господин Тарабела. Демокрацията не е просто хегемония на мнозинството. Трябва да бъдат чути всички. И слушахме множество позиции, слушахме представители на научната общност и за мен става съвсем ясно, че въпреки, че има недостатъци при изследваните животни, недостатъци, които никой не поставя под въпрос, се прави много, за да се намали броя на животните, използвани при научни изследвания. С половин милион да са намалени те през последната година, откакто вляза си от директивата. И така, моят въпрос е, с тази директива Подобрени ли са нещата в Европа или не? Това е въпрос към вносителите на инициативата. Действително, разработват се нови модели и това е ясно но не се поставя под въпрос. някои казват, използват се животни, сякаш няма нови методи, нищо подобно, разработват се повече нови методи, но има области, в които няма альтернативни решения. И за това Моят въпрос е, рамката, с която разполагаме днес, правната рамка, по-добра ли или по-лоша от преди? Втория въпрос към представителите на научната общност. Има множество разлики между е, животните и хората. Чухме е, въпроса за е, комплексните системи, но вие споменахте, че има и много прилики, които са полезни какво може научната общност да направи, за да се спре именно върху най-полезното използване на тези прилики? Благодаря. Госпожа Алкен, благодаря много. Благодаря за вашето изказване. В края на 80-те години в датския парламент, на който бях член по това време, въведохме много по-строги правила от правилата в директивата. Например, беше напълно забранено, беше напълно забранено да се а, а, нанася болка на а, животните. Тоест беше съвсем задължително да се използват болко успокояващи, ефтаназия и прочие. Нещо, което трябва да се спомене тук, доведе е, до е, факта, че се използват повече животни за някои условия. Но имаше специални мерки е, и много бяхме строги за индустриалното използване на животни за комерциални изследвания. И а, трябва да се направи призив за въвеждане на нови альтернативни решения, е, ясно е, че имаме, имаме възможност за напредък и това ще отнеме време, но защо да не можем да въведем на европейско равнище правила, които са точно толкова, е, които са е, по-строги? Толкова строги, колкото беше датския закон от 80-те години. В крайна сметка се оказва, че само спорим за тестовете върху животни, без да проявяваме достатъчно критичност към правото. Има прозрачност за клиничните изпитания върху хора, но не и за клиничните изпитания върху животни. Това не е в директивата. От името на комисията по петиции беше това изказване. Госпожа Еви е от Комисията по околна среда. Сиграте. grazie. Io волево, volevo fare Благодаря. Исках да се изкажа, за да се обърна към експертката. Смятате ли, че морските свинчета, върху които се правят тези изследвания, всъщност трябва, защото 92% от лекарствата, които преминават клинични изпитвания върху животните, след това не преминават изпитвания върху хора. Трябва да кажа, че сме изправени пред най-голямата измама, която е организирана от, от фармацевтите фармацевтичната индустрия. Многонационалните фирми са тези, които играят тук голямата роля. И онези агенции на Европейския съюз и други, които не се радват на прозрачност и... Като не кристалина. Не е ясно какво правят. ЕФСА дори и ЕМА бяха обект на препоръки от страна на омбудсмана да бъдат по-прозрачни. Имаше много е, случаи е, за е, предизвикване на принципа на revolving doors. А, какво става? Много често имаме болници, които третират своите пациенти като клиенти. Това е недопустимо. Oui, merci. Je voudrais remercier... Благодаря. Искам да благодаря на организаторите на тази гражданска инициатива и на експертите, които се застъпват за прекратяването на експерименти за живот. В момента има достатъчно надежни методи, които заместват тези експерименти и тези нови методи е, ни дават економически перспективи, които следва да се развиват. Това са иновации, с които ще се създадат и работни места, от които имаме нужда, а и които отговарят на нашето желание да прекратим страданията на животните. Госпожа Гръстец се притеснява, че научно-изследователските центрове ще се изнесат от Европа. Но в края на краищата ние трябва Въведохме изискване да има съответно етикетиране на продуктите. Трябва да обмислиме, след като гражданите искат да се преразгледа директивата, нека го направим. Благодаря. Господин Войчеховски, една минута. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałem podziękować za inicjatywę. Благодаря. Благодаря за тази гражданска инициатива. Всяка инициатива която ни кара да третираме животните по по-добър начин, по силата на член 13 на договора, е безценна. Трябва да окажем натиск върху европейските институции. Директивата съществува, слабости, че wręcz браку контроли przestrzegania przepisów. Трябва да направим така, че нейните разпоредби да се прилагат, защото това е, е основният проблем с законодателството. Не се прилага на практика и не се прилагат на практика разпоредби в учредителни договори. Според мен имаме нужда от национални институции, които да могат да оказват надзор и да гарантират неговото прилагане. Например, в Полша а, се опитваме да прокараме ново законодателство за експерименти с животни. Каква е тенденцията? Етичните комисии а, обикновено биват а, доминирани от онези, които искат да експериментират с животни. Така че наистина а, трябва да се гарантира независимостта. Благодаря. Давам думата на нашия гост. I to be very short, uh, but I... Благодаря. Ще бъда кратка, но трябва да спомена и различни въпроси, които бяха повдигнати по време на дебата. Първо. Хубаво е, че има напредък по альтернативните методи. Вие споменахте токсикогенетиката. Това е напредък. Това не означава обаче, че можем да заменим. Изключи се микрофона. All the studies всички изследвания, използвайки новите технологии, които са разработени. Затова искам да повторя казаното от мен. Трябва да подкрепим изследванията в альтернативни методи. В отговор на един от въпросите, е, които ми бяха зададени, ще кажа, че съм убедена, че Хоризонт 2020 е един от вариантите. Така можем да призовем за повече средства за научни изследвания в альтернативни методи и други. Така ще подобрим и моделите, които се занимават с здравето на животните. Също така трябва да кажа, че се спомена ХИВ. От много години се занимавам с тази тематика. Казахте, че нямаме вакцина за ХИВ. Да, така е, нямаме. Но смятате ли наистина, че не сме извлекли никакви полуки от а, моделите при животните? И защо днес има напредък в ваксините с ХИВ? Защото сме натрупали цялата тази научна информация през годините. И за това днес, както споменах, неутрализираме антитела, които работят ефикасно в модели с животни. И последните научни доклади потвърдиха данните, в моделите за животни. В случая с маймуни става дума за моделите. А, също така се зададе един въпрос. Госпожа Сендер. Vaccine will be possible. Vaccine wizard. Дали ще имаме възможност за вакци... Дали ще да съществуват вакцините а, днес, ако ги нямаше? от нас пациентите. Те искат лечение, което да прекрати заболяването. И ще кажа не. Някой ден може да е възможно, но днес това не е възможно. Имаше още един въпрос за това, дали можем да преведем данните от такива модели, от животни в хората. Ми да, Споменахте ебола. Три терапии бяха тествани наскоро и бе потвърдено е, тяхното действие и при хора. Коктейла с антитела показва в модела с макаци 43% ефикасност. Това е модела с макаци. 45% ефикасност при хора при хора. Наскоро бе публикувано това. Така че да, могат да се прехвърлят тези данни, ако моделът се използва надлежно при най-добрите възможни условия, при най-доброто следване на модела. И накрая Не бива да сме против альтернативните методи и не бива да ги противопоставяме на клиничните изпитвания с хора или модела с животни. Имаме нужда и от трите модела. Те са взаимодопълващи се днес. И аз се надявам, подобно на вас, един ден да имаме по-добри методи, по-добри подходи, за да можем да намалим и дори да спрем експериментите с животни и нашите методи да бъдат с добра прогностична прилагаемост при хората. Намираме се в Европейския парламент и затова ще отправя един призив – Хоризонт 2020 е програмата за новаторство. Имаме нужда от е, новаторство при альтернативните методи в бъдеще. Имаме нужда от новаторство за по-добри модели при животните. Малко се тревожа, когато виждам, че не се споменават инфекциозните болести в търсенето на проекти по хоризонт 20 година, защото в същото време говорим за ебола, точно такова заболяване, инфекциозно. Така че това е моят призив. Трябва да искаме проекти, които да отговарят на потребностите на здравеопазването в Европа. Dziękujemy, pani profesor. Благодаря. Въпроси към господин Фалкенберг. А, имаше такива, може да отговорите. Thank you, Chairman. Uh, yes, if I, if I may, I would, I would just like to react бих искал да кажа няколко думи по въпроси, които се засегнаха в дебата и които са свързани с директивата чух, че директивата не дава възможност за по-стрикни мерки. Прочетете втори член от същата, за да разберете, че по директивата се дава възможност за по-стриктни мерки за онези държави членки, които са имали вече такива. Това е разпоредба, която се използва от отделни държави членки, които са ни казали, че ще запазят по-стрикните си мерки. Госпожа Алкен спомена датското законодателство, където се предвиждат е, мерки за намаляване на болката и ползването на приспивателни. Погледнете 14 член на директивата. Това е част от е, директивата от 2010 година, която обсъждаме тук. Не на последно място, чух, че ще е невъзможно учените да успорват решения на европейски научни съвети. Тази директива, подобно на всяка друга, може да бъде успорвана от всеки един европейски гражданин. Може да се обърнете към съда, може да минете през комисията, може да минете посредством комисията по жалби или петиции. Подобно на всяко европейско законодателство това е възможно. Важно е да прилагаме всичко това на практика, така, щото да постигнем целите, които са заложени. W imieniu organizatorów. От името на организаторите ще дам думата на господин Райс. Merci beaucoup. <clears throat> Euh, je... Благодаря. Няколко е, научни аргумента ще изтигна, е, изтъкна в отговор на изказването на госпожа Баре Синоси. Не, то обаче не ме убеди много. Много от научните работи, които се цитираха по тематиката СПИН имат отношение към предаването на болестта от майката към детето. Проблема безспорно е много сериозен. Но, ако можехме да се излекуваме, да излекуваме заболелите от спин, нямаше да се занимаваме с въпроса как се принася вируса от майката на детето. Затова е въпроса защо не разработваме терапии срещу спин. Вие казвате, че е, от дълго време се занимавате с е, изследвания за откриване на медикаменти. Знам, че има стотици други учени, които работят по темата, но за сега излекуване не се постига. Тогава какъв е, как, какъв е смисъл? Може би трябва, когато се разработва една тема, хипотеза, и тя не бива доказана, е добре да се откажем от нея. А вие от колко години работите по една хипотеза, именно, че а, изследванията с а, макакци или шимпазета могат да а, спомогнат за а, допринесат за преодоляване на заразяването с вируса СИВ, който е при макаците. Това не е вируса ХИВ. И нека ясно да кажа, два напълно различни вируса. Euh, euh, Тоест, ако ще трябва да се работи по тази тематика, а, нека да си дадем сметка, че излиза, че това е мисия невъзможна, защото вируса мутира непрекъснато. В момента вие а, се насочите към вируса, който се намира в едно място, създадете вакцина и така, изведнъж се появява следващия мутирал вариант – и за това трябва да се търси по-скоро е, механизмите, които позволяват на вируса да действа. Второ, механизмите, които могат да го преборят. Това е с което трябва да се занимаваме. Във Франция вече има е, даден и е, присъден патент, с който се позволява абсолютно да се елиминира вируса от тялото на пациент. Даден е този патент от една фармацевтична компания и им е било отговорено направете клинични изследвания, за да се докаже. И съответната общност, която е трябвало да ги направи, е казва, че това не е тяхна работа. А, та, в момента спин е един огромен бизнес. Милиарди. И никой 36 милиарда се цитират. Никой няма желание да прекрати тази дейност тук така. Bardzo dziękuję. Proszę o krótkie odniesienie się, pani profesor. Благодаря за изказването. Някой друг? Yes, with pleasure. With... Да, с удоволствие. Първо искам да кажа, че не представлявам нито една фармацевтична фирма. Никога не съм работила за фармацевтична фирма, аз съм учен, работя за академичната общност, никога не съм получавала финансиране от фармацевтични фирми. Това трябва да го кажа ясно very... Освен това, не мисля, че сте се вгледали внимателно в литературата ми. Really Съжалявам, че го кажа, но вече 33 години се занимавам с нещо различно. Не се занимавам с предаването от майка на дете на ХИВ, не работя нито по ваксините, искам да ви кажа, че има лечение за ХИВ. Uh, you know that, uh, HIV... Знаете, че ХИВ днес вече не се смята за смъртоносно заболяване. Имаме много пациенти, които живеят с ХИВ. Над 4 милиона души са спасени, т.е. не са починали точно поради това лечение. Днес това е хронично инфекциозно заболяване, което се лекува и леко, лечението всъщност избягва фаталния край, а очакваната продължителност на живота е почти равна с тази на хора, които не са заразени с ХИВ. Това лечение също е превентивно. То може да предотврати предаването на вируса от майка на дете. Днес в държави, където достъпа до лечение е факт, няма предаване на ХИВ от майката на бебето. И това е прекрасно. Но, за съжаление, това лечение не е достъпно за всички. Само 40% от хората по света, заразени с ХИВ, имат достъп до това лечение. Останалите 60 нямат. Това означава, че трябва да продължим да работим. И моята лаборатория се опитва днес да разберем механизма, по който при определени лица има естествен контрол или превенция на инфекцията, което е нещо съвсем различно от това, което споменахте. Много. Благодаря, dziękuję, благодаря ви, госпожо професор. И с това се изчерпа а, втората част от нашето заседание. Благодаря на всички, които взеха думата. И на вас, а, госпожо професор. Сега третата сесия ще бъде открита от госпожа Макайвър. Моля, заповядайте тук до мен. Искам да кажа няколко думи. Става дума за това колко привлекателна е Европа при научните изследвания, но можем да се превърнем в не така привлекателни за учените и е, изследванията да се преместят на други или в други части на света, където няма така ограничаваща законодателна рамка. Трудно е да направим такъв избор. Имате 10 минути afternoon. Good afternoon, and thank you very much for the invitation to speak. Добър ден, благодаря много за поканата. Поздравления за организаторите на гражданската инициатива, която събра над 1 милион е, подписа за прекратяване на експериментите с животни. Искам да сложа акцент много повече върху това, което се прави сега, а не върху доводите, които чухме. Защото има някои непосредствени действия, които можем да предприемем сега, а други, които може да планираме за бъдеще. И те са предвидени, тези, които можем да вземем сега, са предвидени за съществуващите ни задължителни регулации. Какво може да се направи сега? Много е, дискусии е, сме е, чува, чухме за това, работят ли експериментите с животни, какво се прави на животните, защо и защо не трябва да се прави. Но всичко започна от 93-та, когато гражданите подеха инициатива да се прекрати тестването на козметични продукти върху животни. Е, широко е съгласието, че е, по този начин се причиняват страдания на животните. Политиците се задействаха и през 2013 година вече е въведена забрана на козметични продукти, тествани върху животни. Забрана и за разработването и за продаването им. Тоест, през този век е, има и прияти мерки, продължават и преговорите. Но в края на краищата въпросът е, е за тестването или експериментите, които са предвидени приети с е, животни. Те сягат само 10% от реално извършващите експерименти. И смятам, че ползата от гражданската инициатива е, че, трябва да, че ще обърнем внимание на всички експерименти с животни, не само тези, които законово са разрешени. Нека да видим кои са всъщност законово разрешените експерименти и е, защо политиците толкова много внимават какво се случва. Предложението за регламента РИЧ породи страхове, че могат да бъдат използвани 45 милиона животни в експерименти, свързани с този регламент. И 15 години по-късно аз се занимавам с това да сме сигурни, че се спазват разпоредбите, т.е. че се използват животни само когато няма друга възможност и се търсят възможни е, начини за заместване на експериментите там, където това е възможно. За регламента РИЧ мога да говоря още, но нямам време. И за това продължавам нататък. Едно от нещата, на които бяхме свидетели в последните 15 години, е създаването на новата директива 2010-63. В рамките на тази директива ние сме наясно, че много може да се направи за подобряване на приложението и на основните и е, принципи, но в е, самата директива се създават възможности за изместване на целите. Биомедицински е, изследвания. Тук гражданската инициатива е да даде възможност да се защитават е, животните и тези въпроси да се изведат отново на полезрението ни. Защото а, огромна част от средствата в момента се използват за фундаментални биомедицински изследвания. За първ път тези изследвания се е, разглеждат по подобен начин в настоящия парламент и аз е, определено приветствам всички, които направиха това възможно. Разработването на лекарства в момента е, се сблъсква с криза. И това обяснява и част от работата на моята организация е, Humane Society International. Ние искаме да намалим е, експериментирането с животни за биомедицински лекарства, така че да се търсят альтернативни модели. Евентуално първо да се търси ефикасност на модела – на модела на базата на живот. Е, Модел направен за човешка болест. Тази болест понякога не е присъща за животните, т.е. признаците й се причиняват на животните и след това биват лекувани. И след това трябва да се направят и токсикологични тестове след всички тези тестове 95% от всички разработени медикаменти всъщност когато стигнат до клинични изследвания върху хора, се оказват ненадежни. Тоест, моделите с животни са ненадежни и неефективни. Какво имаме предвид, когато говорим за ефективност? 99% от лекарствата всъщност не минават етапа на изследвания при хората. Примерно за астма за момента от години са се разработили само две нови лекарства. Така че е време да си помислиме какво можем да направим, какви инструменти имаме. Един от инструментите се съдържа в член 13 от е, договора, където се е, казва, че е, доброто, нахуманното отношение към животните е европейска принцип. Това не бива да се забравя, не бива да се пренебрегва и това трябва да е основание за всички нас, които искаме да работим да променим нещата. Трябва да имаме и консенсус в това отношение. Как, какво бихме могли да направим? Ето тук има един слайд, който ви дава данни за експериментите с животни. Милиони експерименти в Европейския съюз се считат за а, тежки експерименти тук изреждам. Електрич... Шо... Електрически е, удар, изолиране за дълги периоди от време, стрес с обездвижване за причиняване на язва, принудителни е, физически усилия. Създават се, примерно, модели за човешка депресия при животните и вие бихте се запитали как точно става това, след като животните не могат да говорят. Но има начин да се измерят и тези неща. Та, ние имаме своите задължения към това да се отнасяме хуманно с животните. Самата директива гласи, че окончателната цел е първото пълното заместване на експериментиране с живи животни. Какво може да се направи, за да се постигне това пълно заместване? Първо може да се е, работи с финансиращите органи. Има план, е, говореше се за Обединеното кралство, план е, за заместване на експериментите. Отдела за бизнес и иновации е отдела, който отговаря за този план. Включени са и други агенции, т.е. той е хоризонтален и създава консенсус. Не чак толкова широк, но консенсус на базата на възможности и за бизнеса, и за хуманно отношение, за разработване и на нови технологии, защото 99% от разработваните лекарства да отпадат, това не е рентабилно за никого. Самата директива се съдържат мотивиращи фактори, оценка на проектите. Тогава може да се предвиди дали се е, постига целта на експеримента. Също тематичния преглед – Комисията работи с заинтересованите страни, това сме ние, и там се формулират приоритетите при преразглеждане на законодателството. Също има и европе... лаборатория на ниво Европейски съюз, която се занимава именно с е, валидиране на методи за заместване на експериментирането с животни. И страните членки имат отговорността да, заедно с комисията да разработят стратегия за тази цел. Също научната общност. В Обединеното кралство има план. Разбира се, в научната общност има и консервативни отношения, съпротива ние. Трябва да намерим начин да я преодолеем, за да можем да вървим напред. Благодаря. Rozpoczynamy wypowiedzi pań i panów posłów. Благодаря. Сега господин Капуто за 3 минути. Благодаря. Първо искам да ви поздравя за инициативата. Много е важна тази инициатива. Има социално значение. Исках да оставя госпожа Макайвер още няколко минути да говори, защото исках да бъде достатъчно изчерпателна. По тези теми е изключително важно да водим сериозен дебат, дебат, който е достатъчно широк и да не, е, да не тръгва от предварително заети позиции. Е, в научния свят има много спорове и това показва всъщност колко е трудно да се стигне до ефикасно решение, което съдържа всички позиции. Освен това, смятам, че когато имаме над 1 милион граждани, които имат обща инициатива, Европейския парламент е длъжен да изслуша техния глас, техните становища, трябва да бъдат взети предвид. Над милион подписа не е никак лесно да събереш, така че поздравявам организаторите за постигната цел и също така за метода на работа. Това е една победа за всички европейски граждани и европейските институции трябва да гледат също положително тази инициатива, защото така гражданите имат възможност да определят дневния ред на Европа. Това показва как много често гражданите винаги са една стъпка пред политиката. Над 1 милион граждани поискаха от Европейската комисия да отмени директивата за експерименти за животни, за научна цел, искат отмяната на тези експерименти. Броя на подписите всъщност показва, че тази тематика е много деликатна за европейските граждани, може би по морални убеждения, както и поради това, че може би не са много полезни тези експерименти, както казаха преждеговорившите. Е, и затова се иска от общностите институции да се опазва по-добре здравето на животните. Предишния слайд всъщност наистина беше потрясаващ. Европейския съюз винаги е смятал, че това е приоритет, особено 13 ти член от договор за функционирането на Европейски съюз и мисля, че имайки предвид, е, че гражданите много се интересуват от тази тематика, Европейската комисия и европейските институции трябва да дадат точни отговори и да предприемат конкретни инициативи. По-специално смятам, че идеите, които идват днес от европейските граждани, трябва да се развият в две посоки. Първо, в краткия период, е, в краткосрочен план, трябва да има по-голяма прозрачност при експериментите с животни, а в средносрочен план трябва да се опитаме да използваме альтернативни методи, така както каза и госпожа Маккайвър. Също така смятам, че онези, които използват техники за експерименти с животни, трябва да представят информация за целите на техните проекти и за броя животни, които използват в експериментите си. След като представят тази информация, държавите членки трябва да ги оповестят, така че гражданите да могат да разберат какво се случва в лабораториите. На второ място, по който трябва да се намеси Европейската комисия, трябва да се работи по заместващи методи. Както бе казано и по-рано, не е достатъчен този модел. Извинявайте, имам 4 минути, не ме прекъсвайте. Та, там където съществува метод за експериментиране без използване на животни, а, той трябва задължително да бъде използван. Задължително. А, заместващите методи, според мен, трябва да бъдат задължителни и експериментаторите не трябва да могат да преценяват те самите как, кой метод да използват докато тези альтернативни методи не станат единствените, които да се използват, мисля, че ще е трудно да попречим на такива експерименти. И така че съм съгласен с госпожа Макайвър. Трябва да успеем това да постигнем, защото иначе ако не успеем, за какво изобщо говорим. Освен това, съвсем малко ми остава председателю. Трябва да се инвестира, за да разработват други методи с защото това за нас ще бъде приоритет. Благодаря. Pan poseł, pan poseł Castado. Pan poseł Castado, bardzo proszę. Pan Castaldo. Poseł Castado. Grazie. Благодаря. Сред е, хилядите липси в тази директива, които са неоправдани и неоправдаеми, се говори за упростена административна процедура, по която държавите членки могат да дадат разрешение а, е, до 5 години, ако проекта съдържа процедури, които са, а, е, например, 40 и 41 член на директивата. Там се използват животните по определени методи. По всички административни упростени процедури, за съжаление, не се иска технически синтез на проекта, тъй като а, се предоставя само нетехнически резюме. Там трябва да се даде най-общия начин на работа. Какви са целите на проекта и броя на животните, които ще си ползват. Това резюме трябва да се публикува от държавите членки. За това според нас възниква проблем с прозрачността, тъй като всъщност не се знае какво всъщност се случва в лабораторията и много често има скандали за насилие срещу животни. Въпросът, който искаме да зададем всъщност е как може да се е, направи така, тази статистика да бъде променена. Имам предвид за използването на тази упростена процедура. Това е един от многото примери, които показват колко е спешно и задължително бързо да бъде е, премахната тази директива. Трябва да чуем думата на гражданите за Европейския съюз, за Европейския парламент. Това трябва да бъде е, категоричен императив, а не факултативен избор. Затова има милион и триста хиляди причини. Марк Демесмакер. Господин Демесмакер има думата. Eh, Благодаря. Благодаря на госпожа Макайвър за тази интересна презентация и аз искам да се възползвам от тази възможност е, да поздравя организаторите на Европейската гражданска инициатива е, за постигнатото от тях. Нека да подходим към въпроса а, възможно най, под възможно най-широко скроения начин. Ясно е, че трябва да се избегнат тестовете върху животни навсякъде, където това е възможно и да се намалят максимално. Нека да поговорим за евентуалното въздействие на споразумението за търговия с Съединените щати. Казахте, че Хуманното отношение към животните е една от ценностите за европейците. Споразумението с Съединените щати ще има въздействие и върху животните, които могат да бъдат използвани за научни изследвания. Това споразумение се нарича трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции. Целта е да се увеличи обмена, да се увеличи економическия растеж и да се увеличи и заетостта. Важно е обаче да се направи всичко възможно да се избегне дублирането на прилаганите стандарти. Споразумението с Съединените щати би могло да допринесе за разпространение на принципа на намаляване, заместване и подобряване на тестовете върху животни. Благодаря, госпожа Еви. Е, дунко, инацитутът волево... Благодаря. Много благодаря за тази инициатива борба с, за борба с вивисекцията. Европейската комисия трябва да го вземе предвид. Е, между другото, предишното изслушване за водата доста неудовлетворително се представи Европейската комисия. Също така, обръщайки се към Европейската комисия, имайки предвид директива 63 от 10 година, 16 член. В 16 член пише, че едно животно, което се използва в повече от една процедури, може да а, се използва още веднъж при следващи експерименти. Тоест, няма никакъв, а, никаква граница, никакъв крайен брой процедури, които може да бъде подложено едно животно. Това е повече от възмутително. В осмо приложение на директивата са изброени тези ужасяващи практики. Директивата предвижда, че в зависимост от болката се преценява случващото се по процедурата. За първи път се споменава директивата от 86-та година, защо се връщаме назад. Всъщност това е една стъпка назад в сравнение с тази директива. Също така и експерименти с диви котки и кучета. всеки път това се смята за необходимо. И накрая Европейската комисия явно не смята, че трябва да се премахнат тези експерименти. Искам ясно да ни кажете дали тази директива защитава здравето на животните. Пан Клюк Турмс. Клод Турмес има думата. Благодаря, господин председател. Тестването върху животни е, засяга 11,5 милиона животни в Европейския съюз. Това е неприемливо. Намалението е с половин милион за 5 до 8 години. Напредъкът не е особено добър. Затова приветствам тази европейска инициатива – защото тя ясно показва, че гражданите изискват повече политически натиск за напредък в областта. Вие говорите за това и къде се провеждат тези тестове за животни. Повече от 90% всъщност са в биомедицината и други подобни области – а, нещо, което означава, че има търговски интереси. И слушах казаното от някой от колегите. Господин Тарабела направи сравнение между защитниците на животните и онези, които искат да въведат повторно смъртното наказание, мисля, че такова сравнение е напълно неприемливо. Той трябва да поднесе своите извинения. Мисля, че е, е необходимо Европейската комисия да приеме тази гражданска инициатива на сериозно. Много европейски граждани очакват конкретни отговори. Не знам дали директивата от 2010 година трябва е, да бъде отменена, но със сигурност може да бъде подобрена. На второ място, необходими са повече средства за альтернативни методи за изследване. Но има и още по-голям проблем, а то е некоректното прилагане а, е, и нарушенията на директивата за козметичните продукти. А, е, позволихте на другите колеги да се изкажат с повече от минута повече, така че нека да завърши изречението си. Има една вратичка в директивата за изследванията за козметични продукти и тя се използва изключително много. Моят въпрос е към комисията. кога ще се сложи край на това? Що се отнася за консервативните настроения в научно-развойните среди? Какво може да се направи, за да се преодолеят те? Благодаря. онези, които имаха възможност да се изкажат от повече от една комисия, и имаха възможност да говорят и малко по-дълго. Господин Сило. Съгласна съм с становищата последните два панела. Служа Макайвер накрая каза, може да поискам от Европа да подкрепи научните изследвания за альтернативни методи. В този панел бе повторено, че съществуващите правила не се спазват. Трябва да ви кажа, че явно има два възможности, два пътя, по които може да се тръгне. Но този, който трябва да подкрепим е един единствен. Там нямаме избор. Тоест, на гражданите не се дава възможност да предложат своята альтернатива явно. Трябва да ви кажа, че липсва политическа воля. Липсва политическата воля. Тя трябва да подкрепи економически и нормативно избора на гражданите, втория избор. Дефинирахме всичко това в договор за функционирането на Европейския съюз, член 13, говорим за значимостта на добруването или здравето на животните. Последните седмици и дни е, парламента, комисията и съвета водят преговори за регламента за животинските болести, които могат да бъдат предадени на хора. В този регламент е, са включени различни текстове, свързани с здравето на животните. Всички тези текстове бяха премахнати. Защо? Защото смята, че не им е там мястото и са неуместни. Е, добре, кога политиката ще чуе гражданите? Най-накрая ще създаде обща норма за здравето на животните. Кое Poprosimy нашего експерта. Благодаря много. Даваме думата на госпожа Макайбър. Thank you very much for all the questions and interventions. Благодаря много за въпросите, за коментарите. За пропуските в директивата, за неоснователните проблемни области в директивата, има много такива. Една е опростената процедура, второ при оценката ако даден тест се изисква по закон, той може да бъде е, направен, а, е, дори да има альтернатива. Що се отнася за е, консервативните отношения в, в е, научната област е, и е, въздействието на споразумението с Съединените щати. От полза е за големите фирми, да се намали е, тестването върху животни всъщност, защото това спестява пари, така че в рамките на споразумението с Съединените щати се правят усилия за намаляване на е, тесната върху животни, но в Съединените щати се използват мишки и плъхове и там няма каквато и да било законова е, закрила за тези животни. Така че тук имаме заплаха във връзка с поразумението от Съединените щати. В Европейския съюз има напредък с, с директивата за козметичните продукти. Поради споразумението с Съединените щати можем да загубим някои възможности за демократични решения. За повторното използване на животните, да, действително, доста свободни са правилата за това. Свободни са и правилата за предпазване, е, които позволяват в някои случаи да се използват и по-жестоки опити върху животни. И това е защото промишлеността лобира. Целта е да не се забранява нищо и да се даде възможност да се е, избягват разпоредбите на закона. Именно тук са и слабостите при защитата на животните, в предпазните клаузи, клаузи които, е, за съжаление, дават възможности за такива тестове, въпреки че се използват много жестоки механизми. Е, много строги е, изисквания. За е, консервативните отношения. Е, ние в общността на защитниците на животните трябва много ясно да заявим своята позиция пред Европейската комисия. Да говорим за провала на 95% от лекарствата при тестовете за ефикасност. И във връзка с е, подобряването на хуманното отношение към животните, да, има възможности в настоящата директива, но тя трябва да бъде напълно приложена. А голяма част от отговорностите за това са в ръцете на държавите членки, и в начина по който се прилагат някои процедури там. Ако оценителите сметнат, че целта на експеримента не е а, сравнима с, а, ра, с щетите за а, хуманното отношение на животните, те могат да забранят процедурата. Също така там, където има друга альтернативна технология, те също могат да откажат искането и за това трябва да насочим възможно най-много усилия е, към стратегията за заместване на тестовете върху животни с альтернативни методи. Благодаря. Благодаря. В заключение на този трети кръг на дискусията давам думата на един от носителите на инициативата, господин Менаш. Заповядайте. The biggest challenge, the biggest challenge to the... Най-голямото предизвикателство за Европейската гражданска инициатива не е науката, дами и господа, а са комуникациите. Целта на нашата гражданска инициатива беше да направим този дебат по-видим, тук не говорим само за хуманното отношение към животните, говорим и за валидността на модела за приложение на данни от изследвания а, с животни. Трябва да имаме повече раз... време на разположение. Не е подходящо за такива теми да се дават по десетина минути на експертите. Ако не направим това, ако няма сериозен научен дебат, тогава ще разочароваме и онези милиони и половина граждани подписали е, искането за гражданска инициатива и е, хуманното отношение към животните и онези пациенти, които искат да използват лекарства, които не са тествани върху е, животни. Ботокс, например, е бутандиновия токсин, известен като токсин от много години, но а, той се прилага козметично а, и се тества върху животни. И само публично общественото мнение успя да принуди промяна, да, да принуди производителите на Ботокс да променят нещата. И видите ли чудо, за, една, за един ден успяха да намерят друг альтернативен метод за изследване. Но за да можем да обсъдим нещата в достатъчно големи подробности, а, за да можем действително да обсъдим научната страна на нещата, а, имаме нужда от повече време. И мисля, че това е дебат, който ние ще спечелим, защото а, ако общественото мнение разбере, че тези изследвания не са полезни, вече няма да ги разглежда като едно необходимо зло, а просто като зло. W ten sposób zakończyliśmy trzecią rundę, trzeci panel. Благодаря много на всички. С това приключваме третия етап на своето изслушване днес. Господин Камино има думата. Камино има думата. Благодаря, господин председател, от този задълбочен дебат, който всъщност не изясни всички научни проблеми така както казаха преждеговорившите, в крайна сметка постави прожектора върху някои основни проблеми. Искам да кажа, както стана ясно, експериментирането с животни не може да прогнозира и не може да дава адекватни отговори на това, което ни налага договора за Европейски съюз, т.е. гаранция за защитаване на общественото здраве. Аз лично смятам, че не можем да кажем, тъй като нямаме нищо по-добро, дай да използваме грешния метод. Не, грешния метод си е грешен метод. Не може сега липсата на альтернативи да стане, понеже няма альтернативи, той да е правилен. Не е така. Трябва да се създадат условия, за да може грешния метод да бъде заменен с друг. Когато искаме премахването на директивата, не искаме цялата директива да бъде премахната, защото имаше един въпрос, който се казваше, добре, ама кажете тогава, според вас, по-добре да я има или да я няма при настоящите условия. Не е това въпроса. Въпросът е дали можем да имаме директива за здравето на животните, върху които се е експериментирало. Така ще докажем, че нямаме нужда от експерименти върху животните. Но целта е научна, не само за здравето на животните. Т.е. идеята е да разработим инструменти, които да гарантират здравето на гражданите и да защитат потребителите и да защитат околната среда. Така че искаме да стигнем до тази цел. Не утре. Ясно е, че има нужда от техническо време. Но видяхме, и винаги сме виждали, че не са нужни срокове. Има срок, на пример, хоризонт 2020. До тази дата, евентуално, очакваме нещо. Искаме да има реален напредък, който да доведе до това да няма нужда да се ползват животни. Не само за здравето на животните, за здравето на хората. Така че според нас не може да има една директива, която от една страна казва, че целта е пълното заместване на животните и от друга страна казва, че използването на животни продължава да бъде необходимо за защита на човешкото здраве. Или е едното, или е другото. Не може да има такова противоречие. Не може да позволяваме такова противоречие. Затова искаме да бъде махната тази фраза и да се премахне споменаването, каквото и да е, на необходимост от използване на животни. И в разумни срокове да се стигне до такива методи за заместване. Попитахте, може ли тези методи всичко да заместят? Е, ако не им дадете економическите средства за научни изследвания, как ще има такива методи? Ако не искате да се получи определен резултат, най-добре е нищо да не правите и по този начин няма да бъде постигнат резултат и няма да има техническите инструменти той да бъде постигнат. Ние сме убедени, в светлината на всичко, което бе казано, че всеки път, когато искаме да намерим метод, не толкова който замества, а по-ефикасен при използването, това е било възможно и той се е постигал. Политически въпрос е това. Желание да се дадат финансовите средства по тези въпроси и за да отговорим на различни въпроси, които възникнаха, искаме до две години европейските структури да организират конференция, която ясно по научен път да изрази всички позиции по този въпрос. Трябва да изясним нещата. Едно досие сме ви предоставили с огромна библиография, което подкрепя това, което казваме ние. Това е досие на служение на депутатите, ще го дадем на разположение по интернет на всеки, който би искал. Няма проблем. Много лесно могат да се намерят тези данни, това е научна литература и се знае от учените. Искаме по тези теми сериозно да се говори, адекватно и за сроковете от двете страни. Защото ако са много ограничени сроковете, само се упростяват нещата. Някой казва, аз съм за, друг против. Ама не, трябва да се поясни в детайли. Искаме това от комисията. Също така искаме от комисията, когато се каже е, реални заместващи методи, не се ползват при тях животни, то те да бъдат задължителни. Член четвърти така пише, да, ма нека да видим какво случва в Европейския съюз. Спазва ли се този четвърти член? Нека да видим и в другите норми. Не е достатъчно само да гледаме това законодателство защита на животните. Нека да погледнем прилагането, указанията за химическите субстанции, рич, пестицидите, биоцидите, вещества, които се използват като хранителни добавки. Казва се, там се ползват животни, т.е. там няма гаранция, че всеки път, когато има заместващ метод, той ще бъде използван. Говорим за валидиран метод. Сега, за валидацията. И това ще приключа. Валидацията трябва да се прави по адекватен начин. Трябва да има адекватно финансиране, имаме европейски структури и структури, с които Съюза си сътрудничи, които се занимават с това. Трябва да се дадат инструменти, финансови, научни, адекватни инструменти. Не може метода на валидиране да бъде метода, с който да се прецени дали една альтернативна система на ползването на животни функционира, защото дава същия резултат като експеримента с животни. Имаме фармакология, токсикология и там има огромно количество данни върху човешкото същество, от гледна точка на това, което сме претърпели. Защото докато има такива методи, истинската цел е човека, в крайна сметка не искаме да се тества върху хора. Да, тези данни трябва да се ползват за верифициране на този а, на тези методи. Това е една по-лесна система. Искаме годишен доклад за прилагането на тези мерки в Европейския съюз. Proszę Państwa, padały tu często różne poglądy. Dami господа, имахме възможност да чуем множество различни позиции на това изслушване и смятам, че всеки, който се включи, действително изложи своите съображения добронамерено. За нас това е много важно. Важно е да се прилагат изключително високи стандарти в хуманното отношение към животните. Също време, обаче не трябва да забравяме и хората, които страдат от различни заболявания и факта, че научните изследвания си имат своите ограничения. Предложението да се организира научна конференция по темата е изключително разумно. Може би това е едно от заключението заседанието ни днес и ще го предадем на Европейската комисия. Що се отнася до парламентарните комисии в Европейския парламент, комисията по околна среда, по петиции и прочие, мисля, че и те биха подкрепили това предложение. Благодаря ви много за тази изключително важна гражданска инициатива. Тя ни показа колко е важно да бъдем внимателни а, е, и да вземем всичко предвид, когато разглеждаме тази тема. Оттам нататък трябва да видим и изчакаме позицията на Европейската комисия. Има средства, които са на разположение по Хоризонт 2020 година и се надяваме, че те ще бъдат полезни за развитието по някои от важните идеи, и предложени тук на това заседание. Благодаря на всички, които участваха. Благодаря на милионите европейски граждани, подписали инициативата. Благодаря на организаторите и вносителите на тази инициатива. Високо ценим положените от вас усилия. С това приключваме работата си днес. Пожелавам ви приятна вечер и ви обещавам да се върнем към тази изключително важна тема, възможно най-скоро. Avete е,